Buongiorno a tutti, pregherei di prendere posto e dichiaro aperta questa... Здравейте, колеги. Откривам заседанието. Комисия по промишленост. За мен е удоволствие да председателствам първата част от заседанието. Ще изберем бюрото. За това ще председателствам първата част частта за избиране на председател на комисията. И така. Добре дошли на всички. И добре дошли на някои нови колеги, които са за първи път тук на заседание на Комисията по промишленост. Пълноправен член на комисията имаме, който е нов член, има и за съм, заместници. Госпожа Айозо ще замести господин Корке, господин Камбос ще замества господин Таяни, председателя на парламента. Госпожа Спираки ще замества господин Елер. Туркано замества Бозой. Родригес съмества с Периньо. Скрелек замества Дабълте. И мисля, че това са съобщенията от политическите групи. Иначе всички членове и заместници са на лице. Би трябвало да имаме 17 колеги, за да имаме кворум. Имаме кворум. И така може да продължим с номинациите. Има ли искали някой думата? Господин Карис. Благодаря. От името на НП. За, за председател на комисията искам да номинирам предиш, пр, бившия председател на парламента и председателя на настоящата комисия, господин Бузек. И асочарми а questo аплаузо, voglio però chiedere al Presidente se accetta questa... Искам да попитам дали вие приемате тази номинация. Да, аз съм съгласен, казва господин Тузек. Добре, тогава може да приемем номинацията с аплодисменти. Има ли други колеги, които да направят предложение или да се самономинират? Не, в такъв случай. Може да използваме най-простата процедура и да одобрим номинацията с ръкопляскане. Президенте Бузек е дунко eletto пер акламационе да И така, председателят Бузек е избран с ръкопляскане. От името на всички искам да ви поздравя, господин Бузек, и искам да ви поканя на подиума, за да поемете вашите задължения и да председателствате остатъка от заседанието. Uh, uh, you, Господин Босек, благодаря, колеги. За мен е голяма отговорност да председателствам комисията ИТРЕ и естествено голямо удоволствие. Е, казвам го съвсем честно. Аз съм. Имам опит от много постове, но този пост за мен е много вълнуващ. И мога да кажа, че през миналите две години и половина изпълнявах много важни задачи. Те това бяха много важни години за мен. Аз с голямо удоволствие съм член на тази комисия, председател. Това е една много активна комисия. Девет законодателни акта бяха приети е, от тази комисия. Имаме енергийния пакет, имаме трилога, който върви в момента, тристранната среща, тристранните срещи обхващат седем законодателни акта. Три от законодателните актове се отнасят до цифровия пазар, прима проекта който е насочен за изследванията и развитието. Има 14 законодателни акта и 9 законодателни становища предстоят да бъдат изработени. Имаме инициативни доклади, т.е. доклади по собствена инициатива, които вървят в момента. Това всичко ни предстои да свършим и моя отговорност и отговорност на моите колеги е да опосредваме и да поощряваме тази работа. Благодаря ви за подкрепата. А сега преминаваме към избора на заместник-председателите. Най-напред трябва да изберем първи, втори, трети и четвърти заместник-председател. Трябва да изберем и заместници. Както каза и госпожа Патриция Тоя. Благодаря, Патриция. Благодаря за това, че председателства първата част на нашето заседание. И така, знаем кои са заместниците, имаме кворум. А сега преминаваме към кандидатите. Поста за първи заместник председател. Кой има предложение? Предложение за кандидат. Да, моля. Господин Ника, за първи заместник председател предлагам госпожа Патриция Той. Благодаря. Патриция, съгласни ли сте? Да, съгласна съм, казва Патриция. Благодаря. Благодаря. Поздравления. Има ли други кандидати? Нека вървим стъпка по стъпка. Няма други кандидати. Добре. Позволете ми тогава в такъв случай да не преминаваме към тайно гласуване, а да одобрим тази номинация на Патриция Тоя с ръкопляскане. I, I would like to listen. Thank you very much. So now we <clears throat> go to the... Благодаря. Сега преминаваме към избора на втория заместник председател. Имате ли предложение? Господин Краснодемски, искам да предложа нашия колега Ансола Френка. Благодаря. Съгласни ли сте? Господин Хенка, да, съгласен съм. Благодаря ви. Има ли други кандидатури? Няма. В такъв случай, нека да одобрим номинацията с ръкопляскане. Let us go to the, uh, third. Uh, Сега да изберем третия заместник председател. Имате ли предложение? ГОЕ, Обединената левица. Господин председател, от името на ГОЕ предлагам господин Количек. Благодаря. Съгласни ли сте, господин Количек? А тук колегата Количек не е сред нас, но той е изпратил имейл, че той, той е изпратил имейл, че той приема номинацията. Това е валиден имейл, това е валидно съгласие. Trace. So, uh, any other candidate? I don't see any. So... Няма други предложения. Добре, може да одобрим номинацията с ръкопляскане. Thank you very much, colleagues. Благодаря, колеги. Четвъртия съместник председател. Имате ли предложение за кандидата? Господин Федерле. Господин председател, нещата се променят. Аз сега седа отляво. Аз искам да предложа Мортон Хелвек като четвърти заместник председател. Добре. Съгласни ли сте, колега? Да. Добре, благодаря. Имаме ли друга кандидатура? Не виждам други предложения. Добре, в такъв случай нека да ръкопляскаме. Благодаря ви. Уважаеми приятели, екипът ни е същия, както и през последните две години и половина. Мисля, че може да работим добре, както работихме и до сега. Искам да ви попитам някой от заместник-председателите. Иска ли думата? Поне едно изречение, може би. Би било, мисля, много хубаво за всички нас. Най-напред, казва госпожа Тоя, искам да благодаря на колегите за доверието, за този избор. За нас това е чест и задължение и удоволствие. Ние ще продължим с нашата работа. Тя е много натоварена. Предстои ни средносрочен преглед на дейността ни до момента. Наистина поздравявам всички колеги с техния избор. Но сега е времето да поемем отговорността си отново и да продължим нашата работа в полза на Европа и гражданите. Така че нека работим, както винаги сме работили в тази комисия. Благодаря, Патриция, за твоята кратка реч. Благодаря. А сега искам да попитам господин Хенкел, искате ли да кажете нещо? Да, надявам се да работим за конкурентоспособността на европейската промишленост и особено да работим за да спрем деиндустриализацията на много от европейските страни. Благодаря, господин Петърсън. Аз също искам да благодаря за своя избор. Както казахте и вие, ще бъдем много заети по работата с енергийните досиета. Надявам се, че всички ние ще работим добре заедно. Добре, колеги. Приключихме учредителната част на нашето заседание. Движим се добре във времето. И сега може да преминем с нормалната част от нашето заседание. Нормалните процедури са винаги най-важни. Най-важните. Най-напред, с приемане на дневния ред. Няма коментари, може да приемем дневния ред такъв какъвто е. Моите съобщения. Отново приветствам новите членове на ИТРЕ. Може би не всички са на лице, така че ще спомена всички нови членове на нашата комисия. Ще ги спомена утре, преди да гласуваме, защото виждам, че всички вие, които сте тук сте се върнали в ИТРЕ комисията. След тези две години и половина продължавате тук. А, даже и председателят на парламента е пълноправен член на ИТРЕ комисията, което е, което е странно като, като ситуация, но така или иначе, утре в 10 часа преди гласуването аз ще спомена всички нови членове на нашата комисия по име, един по един. А сега преминаваме към първа точка от дневния ред – цифровизация на европейската промишленост. Обсъждане на проектостановището. Най-напред обмен, на мнение беше на 12 октомври 2016 година. Това Това е <clears throat> досие, по което Култ ще даде свое становище по член 53+, Тран и ЕМПл също. Райнхард Бютикофер е нашия докладчик. Искам да извиня Райнхард още веднъж, защото последния път при заседанието с господин Оттингер имаше имаше недоразумение и той не можа да се изкаже напълно. Искам да се извиня пред него. И така, уважаеми Райнхард, аз искам да се извиня пред теб още веднъж и ти давам думата за едно кратко въведение по това досие, а именно цифровизация на европейската промишленост. Имате думата. Благодаря, господин председател. Най-напред, нека да поздравя, да ви поздравя за това, че продължавате работата си като председател на комисията. Аз оценявам много високо е, това, което вършите. Благодаря ви за, коментарите, които направихте по мой адрес. За мен е удоволствие да имам възможността да Работя по въпросите на цифровизацията и стратегията за цифровизацията. Това е нашата първа точка от днешния дневен ред. Е, тази тема ще ни занимава през следващите две години и половини. Всеки е можел да прегледа проекто доклада. Аз няма да навлезам в подробности, ще се спря само на някои теми, които смятам, че са много важни. След което с удоволствие и интерес ще очаквам коментарите на докладчиците в сянка и на другите колеги. Ще структурирам коментарите си в четири части. Най-напред, общата философия, която би трябвало да следва Европейския съюз, когато става дума за цифровизацията на промишлеността. Според мен, имаме нужда от интегрирана стратегия за цифровизация на промишлеността, както твърди и Европейската комисия. Тя публикува свое съобщение по тази тема. Мисля, че трябва да подкрепим именно този подход на комисията. Цифровизацията ще е много важна, за да преодолеем економическите предизвикателства, пред които сме изправени. Докладът в първата си глава идентифицира някои от тези предизвикателства и аз мятам, че цифровизацията ще подкрепи наш, една, нашите амбиции по отношение на кръговата економика и нейното поощряване. Смятам, че цифровизацията ще поощри енергийната ефективност, ресурсната ефективност, ще има добър, добро влияние върху социалната иновация и инвестициите. Управителната, управленческата структура също би трябвало да е част от философията и не би трябвало да е структура, която върви към свръхцентрализация, а по-скоро да върви към национални на координация и платформи, за да може да използваме разнообразието в най-пълна степен и за да може да споделяме усилията си, трябва да има сътрудничество. В този смисъл важно е да вземем предвид различни заинтересовани страни и смятам, че и по този принцип има съгласие между нас. На следващо място, на второ място, трябва ни една рамкова, трябват ни рамкови условия за поощряване на цифровизацията на европейската промишленост. Тоест, от съществено значение инфраструктурата. И може би тази комисия трябва да изпрати ясен сигнал, че трябва да има финансиране от Фонда за стратегически инвестиции, инвестиране и финансиране на всички инициативи, свързани с цифровизацията. Но Освен това, смятам, че е много важно да отделим голямо внимание на малките и средни предприятия в, в областта на модернизацията и инновациите. На трето място – от страна на технологиите има няколко въпроса, които се набиват на очи. Например, киберсигурността. Киберсигурността е знакова за това, което Европа прави в областта на цифровизацията. Мисля, че всички колеги могат да застанат зад нуждата за една централизирана, за една е, цифро, за една стратегия за цифровизация е, и стратегия за стандартизация. Европа има много добра традиция в стандартизацията. Мисля, че трябва да продължим в същата посока. Освен това, има и някои нови въпроси. Например, има Въпрос, който заслужи общественото внимание и е отразен в нашата работа тук, а именно директните инвестиции в Европа. Инвестиции, които се опитват да откупят някои от най- най-важните постижения на технологиите в Европа. Тук трябва да защитим европейските интереси. И на четвърто място социалното измерение. Уменията, образованието и социалните иновации. В тази област тук не става дума само за един тесногръд подход, напротив, става дума за ранно интегриране на цифровизацията в образованието, планирането на образованието и в професионалното обучение. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка. Всички от тях бяха много кооперативни, те ми дадоха съвети и се надявам, че заедно ще успеем да постигнем добър резултат за гражданите. Благодаря, председателят. Благодаря. Ние... Вие говорихте по-дълго, отколкото аз очаквах, но нямах коража да ви спра. И така преминаваме към докладчиците в сянка. Господин Салини, от името на НП. E Благодаря ви и добър ден на всички. Благодаря и на докладчика колегата Будикофа. В групата на е НП високо оценихме факта, че започнахме не накрая да работим по тази важна тема и подкрепяме изготвянето на тази първа резолюция. Изложението, което тук ще направи колегата, още повече засилва нашата подкрепа. Съвсем накратко, измененията, които ще внеса на първи етап, ще бъдат четири. Най-напред би следвало да отбележим отличната работа, извършена от комисията ИТРЕ и комисията по култура относно творческата промишленост. Мисля, че това беше отлично свършена работа, която значително обогати документа. Както ни припомни и докладчик в началото, ми следвало да бъдем много конкретни и много прецизни при определянето на финансовите инструменти. Знаете, че освен FC работим с Хоризонт 2020, с всички структурни фондове, както и гаранцията за младежка заетост. Много е важно и въздействието върху социалния сектор и от гледна точка на инвестициите не бива да забравяме съществуването на специфични финансови инструменти. ако надхвърлим малко финансовата област и възможностите за инвестиции, мисля, че трябва да се спрем и на образованието и мястото на цифровите умения в системите на образование. Мисля, че трябва да намерим доброто равновесие между търсене и предлагане. От една страна е възможността за дуално обучение, включващо класическо обучение в, в класната стая и стажове. Трябва също така да се засили и сътрудничеството и взаимното допълване между университетските обучения и нуждите на предприятията. Това може да се, да се извърши много ефикасно чрез публику, публично-частните партньорства. се по-направо спомена и пазара на труда и различните нужди на работодателите. Отправната ни точка не винаги е една и съща, но много често се питаме дали цифровизацията ще доведе до загуба на работни места. Всъщност се появяват работни места, за които са нужни нови умения и иновационният подход е много важен. Тоест няма да намалее броя на работните места, но просто ще се появят нов вид такива. Um... По отношение на МСП е, водихме разговор с господин Бодиков още преди началото на изготвянето на доклада му. И може да вземем за пример Северна Италия, където МСП са в основата на промишленият е, тъкън, но а, е, за да може МСП да са част от а, цифровата промишленост, трябва да им помогнем да са в крак с всички нововведения трябва да го направим с всички инструменти, които са на, наше разположение. Благодаря, госпожа Патриция Тоя, е от името на социалистите и демократите, първи си председател на нашата комисия. Благодаря ви, господин председател. Аз също бих искала да подчертая няколко важна работа свърши колегата Бутиков при изготвянето на доклада. Анализирал всички важни аспекти, свърза се своевременно всички докладчици в сянка. Действително работи много усилено и мисля, че всички колеги от нашата комисия с готовност ще работят за обогатяване на доклада. Първо, съгласна съм с трите основни акцента, които той поставя в, в, в своят доклад. Но насърчавам колегата да включи четвърто измерение, свързано с умените. Умените не са просто важни за придобиване, за приспособяването към цифровизацията. Те са от съществено значение, защото няма как да има цифровизация и няма как да се включи цифровизацията във всички аспекти на производството, без да се предоставят на работещите нужните умения, за да се справя с тази цифровизация. Както казах, и колегите Бютикофер, и колегите Салини, всички Проучвания показват, че между 6 и 8 милиона работни места ще бъдат загубени в Европейския съюз по цифровизацията. Това е аспект, който не можем да пренебрегнем. Това е част от реалността, свързана с цифровизацията. Но тези заплахи са свързани и с нови възможности. Откриват се нови възможности за друга категория от населението. Може би не за същите колкото ще загубят работните си места, но за децата им, например. Трябва също така придобиването на цифрови умения да се включи в образователната система в университетско равнище, но и в учебните програми на средните училища. И за целта трябва да се работи в сътрудничество с местните и регионалните власти. Не знам колко време ми остава, затова бих искала набързо да се спра на още два елемента. Комисията много държи за създаването на клъстерите и на центровете за отлични постижения в различните държави членки. Съгласна съм с съдържанието на доклада, но бих искала да го допълня с няколко думи по този аспект. Развиват се тези центрове за отлични постижения, където се разработват а, и се придобиват нужните умения и към тях се добавят те наречените хъбове, които всъщност са виртуални и а, дават възможност за обмен на най-добри постижения. И последният ми коментар е свързан с стандартите. Тук има две възможни школи. Един твърдят, е, че трябва стандартите да влязат в сила възможно най-бързо, но по принцип стандарт, добри стандарти се разработват с години. Други пък твърдят, е, че прекалено строги стандарти всъщност са ограничаващи, че трябва да предвидим възможно най-отворена система, която да дава достъп и на най-малките средни предприятия, а не да се остави сектора в монопола на големите предприятия. Аз също смятам, че трябва да предвидим възможно най-отворени стандарти, а не прекалено строги такива. Виждам, че времето ми изтече. Мисля, че ще успеем добре да работим въз основа на първия проект доклад. Той наистина е много ценен. Благодаря ви, колега. От името на ЕКР думата има колегата Тушеновски. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря на докладчика за това, че ни представи своя проект доклад. Това действително е един отличен текст, в който се съдържат най-важните елементи. Това е един добре балансиран текст, който отразява основните е, елементи на прехода към цифрова промишленост. Плащат се, се въпроси като интернета на вещите, изчисленията в облак и други. Доклада също така се подчертава важната роля на малките и средни предприятия. Те действително играят незаменима роля в европейската економика. И тези МСП трябва да имат достъп до инвестиции и до иновации. Още един коментар. В своето съобщение Европейската комисия се позовава на сектора на автомобилостроенето, новите двигатели, които се разработват, автономните автомобили и връзката на, с този нов вид автомобили, които се разработват с проекта Галилео. Не бива да пропускаме тази възможност. Това е действително един проект, който може да има много положителни възможности за сектора. Работим с, разработваме с програмата Галео, Коперник и други програми, свързани с космоса, които са свързани с нови технологии, които могат да бъдат полезни за економиката ни. Така че нека да не ги забравяме в доклада. Тези нови технологии ще играят все по-важна роля за бъдеще в телекомуникационния сектор. Очакваме ново предложение, било то законодателно или не, от страна на Европейската комисия, за да не забравяме, че трябва да разглеждаме всички тези проекти и програми, свързани с космоса, в един по-общ контекст. Радвам се, че ще може да работи в качеството на докладчик в Сянка с докладчика. Госпожа Ван Нойенхойзен. Благодаря, господин председател. Аз също най-напред бих искала да поздравя господин Бютикофер за отличният му доклад. Той действително е свършил чудесна работа. Много ми харесва положителният му тон и факта, че се спира на множеството възможности, които представляват цифровизацията за различни сектори на промишлеността. Цифровизацията е съществено значение за способността на нашата промишленост в световно измерение. Колегите вече засегнаха проблемите на пазара на труда. Мисля, че би трябвало да обърнем внимание на положителните аспекти на цифровизацията. Например, в Южна Нидерландия имаше завод за автомобилостроене, който трябваше да затвори, но беше изкупен. Целият завод беше роботизиран и вместо да се случи това, което всички очакваха, т.е. да се загубят работни места, завода всъщност не е допълнителни 400 слушатели тъй като а, цената на труда в Европа е по-скъпа в сравнение с самото част от света. Бяхме, загубихме много работни места, но сега може да си ги върнем, защото при такива висококвалифицирани постове цената на труда вече не е от толкова голямо значение. Така че нека да се възползваме от възможностите там, където те съществуват. бих искала да обогатя доклада с няколко елемента и да подчертая няколко други аспекти, Както каза господин Бютиков, е, стандартизацията е много важна. Господин Ханкел работи по въпросите за стандартизацията и очакваме се с интерес на неговият доклад. Какво може да се добави към доклада? Ами изчисленията в облак. Е, не се споменават а, в доклада, но да са свързани с високото качество в а, сектора на информатиката и е много важно за цифровизацията на промишлеността, като например при дизайните, използвайки 3D е, технологиите и други важни аспекти за нашата промишленост. Всички може също така да подчертаем малко повече и значението на интернета на вещите, важен елемент е, на е, цифровата промишленост. Автономните автомобили също са важен аспект, въпреки че в момента не фигурират в доклада. И бих искала да повторя казаното току-що от господин Тошеновски по отношение на взаимосвързаността. Споменават се 5G технологиите и фиброоптиката, но не се споменават космическите технологии, и сателитните технологии, които са много важни, особено за най-отдалечените региони на Съюза. И не на последно място, смятам, че би следвало много предпазливо да споменаваме възможностите за нови структури за управление. Смятам, че трябва преди всичко да даваме възможност за положително развитие, а не да създаваме допълнителни административни структури и да увеличаваме бюрокрацията. С нетърпение съм съвместна ни работа с докладчика, сте в сянка по това досие. Благодаря ви от името на Бърната телевизия. Думата има Роше Палома Лопес. Президенте. Благодаря ви, господин председател. Четвъртата индустриална революция все по-силно и по-бързо се усеща в промишлеността и търговията. Но тази революция е свързана и с преструктуриране на европейската промишленост. Тя става все по-роботизирана и автоматизиране което от своя страна, разбира се, влияе и на производителният модел. И за работещите става все по-трудно да защитават своите права. Ето защо не бива да изоставяме промишлеността на силите на пазара. Докладът на колегата е в правилната насока, искаме да се засилят правата на работещите в сектора на технологиите. От друга страна е важно обществените власти да могат да гарантират нужните инвестиции в инфраструктурата в регионите, където има забавене, в частност в Испания. Освен това, трябва прехвърлянето на потенциал и инвестициите в частния сектор да са свързани с задължение за създаване на работни места. Трябва също така да се подпомогнат малките и средни предприятия, за да се избегне концентрацията в сектора и концентрацията на новите технологии в ръцете на малък наброй малко наброй големи мултинационални компании. Трябва също така да гарантираме социална равнопоставеност във всички аспекти на цифровизацията. Благодаря ви от името на Европа на нациите, с които госпожа Капел има думата. probably broken your microphone. Ако обичате, сменете микрофона. Този работи. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на докладчика. Наистина, е, това е балансиран проектодоклад. Докладчикът стига до правилните заключения и очертава ясните шансове за цифровия пазар бяха, на, бяха обозначени някои важни неща, а именно инвестициите, цифровизацията трябва да се и, ин, интензивира. Докладчикът казва, че темата е много чувствителна, това е така, особено когато видим, че много предприятия имат инвестиции и поемат инвестиции от трети страни. Е, Сибер е, сигурността, това е нещо много важно, особено в контекста на умрежаването на индустрията. Социалното измерение е също важно. Трябва да се заостри вниманието на хората към това, че цифровизацията не е заплаха. Да, някои работни места ще бъдат закрити, но милиони нови работни места ще бъдат открити благодарение на цифровизацията. Освен това, цифровизацията дава шанс за малките и средни предприятия. Не само големите предприятия ще имат полза от цифровизацията. Тук става дума за това Европейския съюз да поеме роля в разработването на ключовите технологии. Има други доклади, които са по темата. Трябва да има обединяване на усилията между тези доклади, например доклада за стандартизацията. Потенциала на големите масиви данни и потенциала на сателитната технология и омрежаването на Европа, това са също теми, които трябва да бъдат взети предвид. А също така и продуктите от пето поколение. Благодаря. Имам дълъг списък от колеги, които искат да се изкажат. Ще ви помоля да се изкажете кратко, по една минута на колега. Господин Ланге. Благодаря. Поздравление за вашето преизбиране. Сега по същество имам три допълнения към доклада на господин Бютекофер. Знаем, че цифровизацията означава дематериализация. Ето, например, Uber не притежава нито едно такси, ако погледнем по същество. Тази ситуация трябва да се формулира по-ясно, особено когато говорим за подкрепа за малките и средни предприятия. Трябват ни неутрални платформи, трябва ни въпроса, да уточним въпроса за е, изчисленията в облак. На следващо място, условията на труд. Мисля, че параграфите 23-24 трябва да бъдат по-ясно формулирани. Тук става дума за условия на труд. И въпроса за външните измерения споразумението за използването на данните, потоците данни и въпроса за споразуменията за иновациите. Те трябва да бъдат осигурени за Европа. Благодаря, господин Шафхаузер. Президент. Господин председател, не напред е, иска да ви поздравя за преизбирането ви и също така да поздравя докладчика. В неговият проект доклад има важни елементи, като например закрилата на важните цифрови предприятия от чужди инвестиции, както правят Съединените щати, член 14, на определене на минимални прагове за инвестиции в научно-развойна дейност за предприятията, които се ползват от държавно финансиране, киберсигурността. Продължавам да твърдя, че тя е от съществено значение. Също така смятам, че цифровизацията е великолепна възможност да се върнат обратно на европейска територия някои от производствените дейности. Ето защо ние трябва да бъдем водач в този сектор, ние европейците. И също така съм убеден, че трябва да продължаваме да, да говорим за добавената стойност. И микропроцесорите продължават да са основният елемент на тази добавена стойност. Бих искал също така да си припомним и дебата за това кой е, е собственик на данните и на кого принадлежат те. Благодаря ви. Благодаря ви. Господин Бланко Лопес има думата. Благодаря ви, господин председател. Аз също бих искал да благодаря на докладчика за неговият проект от доклад. Действително, включила е най-важните елементи в този сектор, който е толкова важен за бъдещето на Европа. Имаме нужда от високо квалифицирани работещи за този сектор, а за съжаление, според данните на Европейската комисия, 40% от работещите в Европейския съюз имат недостатъчни познания в цифрови и нужните цифрови умения и също така 800 е, хиляди работни места няма да могат да бъдат запълнени по липса на тези умения. Цифровизацията също така ще доведе до загуба някои работни места, което изисква от нас е, нужните политически решения, за да гарантираме преквалификацията на тези работници. Също така ни трябва и добро управление, което да позволи наваксване на закъснението при изграждане на нужната инфраструктура за високоскоростен интернет. Много въпроси има, които трябва да бъдат разрешени. Малко време ни остава в измененията си, ще опитам да включа всички тези важни елементи. Благодаря ви. Господин Кели, благодаря ви, господин председател. Благодаря, поздравявам ви, господин председател, за вашето преизпиране. Темата наистина е много важна за Европа и вероятно за целия свят, предвид тенденциите. То защо е важно да привлечем гражданите на наша страна? Аз участвах много активно в, изграж... в изготвянето на директивата за защита на личните данни, като дава правото на лицата, на, всеки, на всяко лице да има достъп до личните си данни и до информация за това как те се съхраняват и използват. Но това не винаги е, се прилага лесно в областта на цифровите технологии. Ако искаме да доизградим един цифров е, пазар, трябва да обърнем внимание и на тази тема. Вторият важен е, аспект е образованието. Хората трябва да получат адекватно образование за това, което се случва. В противен случай ще се почувстват изоставени, което пък няма да допринесе допринесе за досегашен единия цифров пазар. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожа Компланетри има думата. Благодаря ви, аз не искам да ви отнема много време, но държа да подчертая, че това е един добре балансиран доклад и трябва и всеобхватен и трябва да бъде такъв, защото цифровата промишленост е неразривна част от цялостното цифрово общество. Има обаче и проучвания, които показват, че промишлеността, които не инвестира достатъчно в новите технологии, е промишлеността, която като цяло изчезва от територията на Европейския съюз, така че трябва да се опитаме да запазим съществуващите производствени единици и да ги насърчаваме да инвестират в нови технологии. Нееднократно бяха споменати и нужните цифрови умения, които също държа да подчертая. Нещо, което обаче липсва в проекта доклада което според мен е важно, е хоризонталният аспект. Тоест не само самата промишленост, но и нужната логистика. Трябва да се гарантират добри потоци, включително и нужната енергийна инфраструктура, но трябва също така да се обмислят и възможностите за индивидуализирано производство, тъй като ще са налице нощните умения. Помена също така, че може да се създаде нова служба в Европейската комисия. Бих искал и това да се включи в а, нашия доклад. Говорим за хоризонтален подход и аз не съм съгласна с създаването на нова служба. Благодаря ви, господин Ройл. Измам един коментар. Хубаво е да се осветлят положителните шансове, а не просто да изброяваме проблемите. Естествено, имаме предизвикателства пред нас, но в крайна сметка трябва да кажем, че цифровизацията е шанс за европейската промишленост, шанс и за хората. Това, за това не се говори много. Затова благодаря за текста. Просто исках да направя забележката, че дискусията върви много често по посока на а, изброяване на проблемите. Добре, те съществуват, но трябва да видим и шансовете. Благодаря, е, колега, за вашата забележка. Okay. Uh, Господин Кохличек. Третият заместник председател, радвам се, че се сега сте е, сред нас. С е, ръкопляскане бяхте преизбран за следващите две години и половина на този пост. Заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. Поздравления и за вас както и за другите заместник-председатели на комисията. Благодаря на колегите за доверието в мен. Докладчикът спомена редица много важни аспекти. Докладът действително включва подобни важни аспекти. Господин Шноски каза, че трябва да имаме също така предвид и космическите технологии. Аз бих казал, че ако искаме да помогнем на малките и средни предприятия в процеса на цифровизация, е необходимо наистина научните бази данни да им бъдат предоставени. Защото в противен случай трябва да се плащат много високи такси за достъпа до научните бази данни. А пък знаем, че те съдържат важна информация. И ако искаме да помогнем на МСП, трябва да направим нещо за тези предприятия. Не би, не би било толкова скъпо да се отвори възможността за достъпа им до подобни бази данни. Това ще бъде много полезно за тях, така че би трябвало да предприемем стъпки в тази посока. В противен случай няма да помогнем на малките и средни предприятия. Благодаря ви, председателя. Благодаря, колега. Моля от кратко изказване от представителя на Европейската комисия, генерална дирекция Connect, господин Макс Лемке, който е ръководител на звено технологии и системи за цифровизиране на промишлеността. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички вас за подкрепата и вашите бележки. Наистина е изключително полезно от гледна точка на комисията всичко, което вие ни препоръчате и то е в съответствие с целта на съобщението. Наистина подобна промяна ще помогне на Европа и на промишлеността в Европа. Ние трябва да водим, а не да губим на глобалната сцена. Това е една възможност, съгласни сме с всичко казано тук в залата. Основната цел, и това е основна цел и на съобщението, но, между другото, ние много добре съзнаваме и социалните аспекти на цифровизацията на промишлеността. Много оратори засегнаха този въпрос, въпроса с уменията, социалното и новаторство е. и наистина на последно място, но не и по значение, все по-често четем за това в пресата, е приемането на цифровата трансформация от гледна точка на гражданите. Няма да навлизам дълбоко в съдържанието на темето, но искам да кажа, че ние паралелно е, бележим успех по темата, работим бързо, имаме форум на всички заинтересовани е, страни, ще се срещнат всички в есен, следващата седмица, за да разискват по същество този въпрос. На второ място, платформата ще бъде стартирана, която е изключително важна. Тя ще добави към форума и другите инициативи в тази област август, за да се проведе през март цифровия ден в Рим. И аз използвам възможността да ви поканя е, да участвате е, в е, този форум. Той ще се проведе на министерско ниво. Много ще се радваме да ви видим там. Благодаря. Председателя, благодаря. Наистина кратка реч от името на Европейската комисия. Господин докладчик, пълно съгласие с вашия доклад. Не, а, е, често се случва това, няма никаква критика към вас, така че надявам се, че речта ви ще бъде много кратка, защото заместник председателя на а, Европейската комисия чака пред вратата на залата, така че от вас зависи кога можем да го поканим да се присъедини към нас. Заповядайте. Äh, Само две изречения. Благодаря на всички колеги за техните забележки и коментари. Благодарен съм. Чух малко критика. Благодаря на господин Ройл. Смятам, че ще работим конструктивно с всички колеги. Благодаря. Председателя, много благодаря. Срок за внасяне на изменения 30 е януари в 12 часа на обяд. 30 януари. Гласуването ще бъде на 25 април в пленарна зала 2017 година. Това е всичко по тази тема. Благодаря ви, колеги. И така, е, моля поканете заместник е, председателя на Европейската комисия. Thank you. Uh, uh, well, sorry, Mr. Vice President, we kept моля да ме извините, е, господин е, заместник председател. 3-4 минути ви накарахме да чакате отвън. Извинявайте за това. 4 минути точно казано. Но водихме наистина много интересно разискване относно цифровизацията на европейската промишленост. И сега вече ще преминем към една много друго важна тема в дневния ред, а именно енергийния съюз. Нашата комисия изцяло отговаря за енергийния съюз и не носим основна отговорност съвместно с никоя друга комисия. Ние сами отговаряме за нея, така че темата е много важна, много вълнуваща, много е, сериозна за нас. Вие ще представите пакета чиста енергия за всички европейци. 90% от законодателното предложение за всъщност енергийния съюз е на масата на преговорите в парламента или в тристранните срещи, така че поздравявам ви за това. За пакета бе прият 30 ноември за чистата енергия започна пълно разискване по този въпрос и пакетът включва включ, ключови предложения във връзка с енергийния съюз. Освен това, ние вярваме в вътрешния пазар по този а, а, област. Има 8 законодателни предложения, които обхващат най-различни теми, включително чиста енергия, управление, ВЕИ и други теми на енергетиката това е много, много важно, както и агенцията. И искам да ви кажа, че ние намалихме този брой е, до 7 законодателни предложения защото успяхме да слеем е, две от тях в едно е, – пазара на електрическа енергия и дизайн. За господин заместник председател, ние информираме всички относно подготовката на доклада за състоянието на енергийния съюз. Е, така че както пакета чиста енергия, така и е, енергийния съюз 1 февруари се надяваме, че ще бъде прият този въпрос. Именно ще може да се направи прегледа, докъде сме стигнали по посока изграждане на енергийния съюз. Очакваме именно тази стратегия да се приеме а, е, там. Тогава за първи път се работи през а, е, и при ноември 2015 година. Вчера водихме много интересно заседание, дълго с е, е, заместник председателя е, в енергийни форум. Изключително интересно беше. Участваха много представители, представители на отрасъла, държавите членки, колеги от Европейския парламент участваха. Много интересно беше, но ето сега официално Имаме среща с Комисията по промишленост, е, която отговаря за всички законодателни актове в този област. За нас тази среща е много е, важна е, с вас. Благодаря ви, господин заместник председател, че сте тук. Добре дошъл в Европейския парламент. вие винаги сте а, а, участвали в нашите срещи Имате голям успех, заповядайте. Благодаря ви, е, господин Бузик, уважаеми е, госпожи и господа. Позволете най-напред да ви благодаря за поканата и възможността. Разбира се, да продължим е, дебата относно това, което започнахме в края на годината и се надявам, че това е наистина много голям пакет, може би най-големия в областта на енергетиката. Добрата новина от нас е, е, е, не само председателя Бузек, но и всички останали заместник председатели на комисията са преизбрани. Поздравления! С голям интерес очакваме работата си в бъдеще също с е, сътрудничество по тези законодателни аспекти. Както господин а, Председателят представи вече предложението, което ние внесохме през ноември. Искам да кажа, че този пакет от актове вече получаваше най-различни имена. Зимен пакет, енергиен съюз, чиста енергия. Някои го наречаха джамбо пакета. Но аз бях напом... беше ми напомнено от моите колеги, че би трябвало, ако ще говорим за самолети, да говорим за Airbus А380. Той е съвременен, е, чиста енергия, е, ефективен, надежден и много европейски. Следователно, много ми харесва описанието, което направихте. Когато погледна пакета, убеден съм, че той ще има голямо въздействие върху заетостта, върху растежа, защото може да генерира до 1% увеличение в БВП през следващите 10 години. Може да доведе 177 милиарда евро допълнителни инвестиции в нашата економика и със сигурност да подобри живота на гражданите ни чрез сгради с чиста енергия, автоматизиране на дома, преодоляване на енергийната бедност и по-конкурентни цени за нашите потребители. Защо очакваме всъщност подобно огромно въздействие? Защото има много широк обхват и знае, че някои се пошегуваха, че този пакет всъщност е по-дълъг от Библията и е, отнесени от вихера романа взети заедно. Но, наистина, ние искаме точно това да предложим е, при, е, на вашето внимание, именно един пакет, който е всеобхватен, последователен. И следователно ние е, събрахме 8 законодателни и 3 незаконодателни предложения. Много се радвам, че председателя Бузък вече разгледа начина по който ще се разглежда тези актове по един последователен начин. Много важно е не само да обърнем внимание на една част от тях, но също така да проследим общата трансформация, която предлагаме. И аз вярвам, че ако изпълним съвместно този пакет, ще дадем е, ход на най-дълбоката промяна в, европейските енергийни системи от създаването им, е, централизирането им е, преди 100-150 години, ако мога така да кажа. Така че трябва да имаме наистина една обща нишка през всички предложения, които обсъждаме и изграждаме по този начин логиката на нашите предложения. Три основни цели, които трябва, разбира се, добре да отправим към нашите граждани. Необходимо е да видим, че енергийната ефективност е на първо място, защото, както знаете, трябва да търсим най-чистата и най-ефтина енергия. След това трябва да бъдем глобални лидери по ВЕИ и ще направим всичко по силите си, за да усъвремим регламентите и актовете в целите е, всички отрасли. Освен това, е, изключително важно е да овластим потребителите да им предоставим по-добра закрила. Зная, че през декември миналата година беше първото заседание по обмян на мнение по този пакет. С голям интерес се запознах с реакцията и на парламента по въпроса и благодаря на всички вас за подкрепата като цяло подкрепа, получена от големите политически групи. Разбира се, на различни аспекти от пакета се обръща внимание от всяка една група, в зависимост от интересите и а, избирателите. Но а, много се радвам, че целият този пакет се разглежда по един последователен начин и в неговата цялост. Преди да отговоря на въпросите ви за онези части, които най-много ви интересуват, позволете да призва призова вашето внимание към новите аспекти на пакета. Не бих искал да ги пропускаме. Първата е предложението за целта 30% енергийна ефективност задължителна на общностно ниво. Освен това, регулаторната рамка, която очертаваме за подкрепа на ВИ, бъдеще, иновации, и запазване на е, инженерните постове тук в Европа, в отрасъла на нашия пазар така че нашите дружества да могат да поемат своите дялове. Много важно е да има производство на ВИ, да имаме възможност да я продаваме в енергоразпределителната мрежа, да имаме полза от цялата тази дейност и според мене също така можем да дадем тласък на създаването на кооперативните сектори в областта на енергетиката в Европа. И това е един безпредседентен начин, по който ние овластяваме потребителите. Всички те могат да се възползват от новите правомощия, правото да се изиска интелигентен брояч и електромер могат да се изиска договор който да включва а, динамични елементи с а, доставчика на услугата. И всичко това съчетано с а, ценообразуването и различните конкурентни цени на пазара. Освен това, бихме желали държавите членки постепенно да изведат съответните регламенти по ценообразуване, за да могат да насърчат конкуренция, защото виждаме, че наистина цените са се качили, на, а, а, а, а има изключително голямо спад спад по отношение на цените на е, нефта и гъста. С другото думи, трябва да се направи нужното да се възстанови е, ценообразуването, трябва да се реагира на, цен... на сигналите на е, цените в промяната на цените на пазара. Изключително важно е също така да има ясни мерки за защита на потребителите като цяло, особено най-уязвимите групи които са изправени пред риска от енергийна бедност. Много от вас, разбира се, членовете на Европейския парламент засягате тези въпроси е, много често. Е, не можем е, да мълчим по, на темата енергийна бедност. Това е действително проблем. Как да помогнем на милиони европейци да получават по-низки сметки за отопление и електричество. Е, трябва целенасочено да насочим вниманието си към тези проблеми. Енергийна ефективност и мерки, по-конкретно изграждане, реновиране в това число. Но освен това искаме да работим с вас и държавите членки относно по-доброто проумяване и анализиране на всички тези явления за да можем наистина да създадем центрове за наблюдение на енергийната бедност. По този начин можем да съберем повече данни, за да можем съответно с информацията да се справим по-добре с проблема. А също така процедурни гаранции трябва да създадем, така че да няма откъсване на потребители от е, енергийната система. Виждаме, че когато има голяма криза, някои хора просто губят домовете си, именно поради невъзможността да плащат своите ипотеки. Ако това се случи, трябва да има ясно разписана процедура, конкретни стъпки трябва да се следват. И когато става въпрос за електрическата енергия и нейното доставка, особено в средата на зимата, не бива да се а, а, окаже изведнъж един гражданин да остане без ток съвсем внезапно. Необходимо е да има защита за потребителите, така че всичко да се направи по реда. И на последно място една система за управление с три основни цели създаваме, която също е списъка на приоритетите на Европейския парламент, а именно дългосрочните цели да бъдат е, наблюдавани непрекъснато, за да могат да бъдат ефективно използвани, да има по-голяма е, прозрачност и предвидимост по отношение дългосрочната перспектива, да се оптимализира начина по който се докладва, за да няма допълнително бреме. И този пакет не е само за законодателство, искам да ви напомня. Тук се включва също така и а, е, действието, а, е, така че да има краткосрачни и дългосрачни, средносрочно постигнати цели. Трябва да има непосредствени цели, които да са постигнати и в интерес на нашите граждани. Те не трябва да чакат нашите преговори да а, е, приключат, да се подписат договорите. Трябва максимално бързо да действаме в техен взаимен интерес и съм убеден, че веднага можем да работим по този начин. Какво имам предвид, казвайки, че има конкретни мерки? Непременно, заедно с пакета имаме инновационната стратегия, която предлага мерки за научно-развойна дейност с цел успешни стопански практики. Предложението за интелигентно финансиране, за интелигентни сгради. Ще включваме публично-частно инвестиране в ВАИ, също така, за да има допълнително 10 милиарда евро за инвестиции в сградния фонд от ЕИБ и държавите членки. Освен това, ще а, разработим и а, картата за конкретните умения, конкретно по ВИ и изграждането на сгради е, които ще подкрепят именно необходимостта от новите умения и социалния преход, така че да можем да подготвим е, найдите лица за тези нови позиции. Освен това, ще трябва да подкрепим е, и онези региони, които са в преход поради изключително голямото употребяване на въглеродни източници също така да намалим субсидиите е, полезни изкопаеми, за да можем да направим прехода към чиста енергия. И политическа подкрепа за унези инициативи, които може да изградат наистина инициативи, които да не доведат до ниско въглеродни решения. Така ще можем да създадем също така и нашия форум в рамките на които ще всички участници, социални партньори, потребители, отрасъла ще може съвместно да дискутират и оптимизират своите конкурентни позиции в интерес на всички. Сравнях този пакет с най-модерния европейски самолет. Самолетът вече литна, но има нужда от вас като втори пилоти, съпилоти, за да може да стигне е, до крайната си цел успешно. Така че очакваме да работим интензивно с вас през целия този е, период, за да можем да постигнем амбициозните си цели. Съвместната декларация от декември относно законодателните приоритети за 2017 се казва, че всъщност е, отдаваме значимото на предложенията в областта на енергетиката. Ние ще осъществим среща среща много скоро с съвета и парламента и знаем, че е, очакват с интерес е, този въпрос, а Малтийското председателство също. Е, как да стигнем до този общ пакет? Как да можем да стигнем до разрешаване и предаване до края на годината? През следващите 9 месеца повечето приложения ще бъдат прияти, така че държавите членки да могат да ги транспонират, така че да бъдат в сила преди 2020 година. Много амбициозна е тази цел, но се надявам, че ще можем позитивно и сътрудничество да го постигнем. Знаем, че вече сме предали документите. 2017 година ще бъде годината на изпълнението и това е едно от посланието на а, а, а, комисията, която искаме да представим през февруари, 1 февруари. Искаме с вас също така да проведем разисквания сега, да изслушаме вашите коментари, вашите наблюдения, да ги използваме като важен принос в доклада, който ще бъде представен следващата седмица. Състоянието на енергийния съюз има изключително голямо значение, за да може да се наблюдава отрасъла и също така да бъде включена в темата в политическия дневен ред. Много се радвам, че действително в деня на приемането ще, можем, ще мога лично да я представя в Европейския парламент на мини пленарна заседание. Важно е да очертаем основните приоритети за следващата година. Едно важно послание, в което доклада ще обхванеме, че енергийния съюз е за нещо повече, отколкото енергията и климата сами по себе си. Той отива отвъд тези две теми, защото Съюза трябва да обхване и сериозния преход, който трябва да направим съвместно, да ускорим модернизацията на цялата економика. И в този смисъл ролята е, на транспорта е водещ. За това е, ще представим 2 или 2,5 пакета относно нисковъглеродната мобилност 2017 година, може би и 218. Преходът също така включва и енергийния съюз с вътреш, външното му измерение, действие по отношение на климата и бързо променящия се геополитически контекст. Това ще бъде началото на втората обиколка, която ще осъществя с държавите членки и наистина горещо викание. Не участвате в тази мои срещи, аз ще пътувам до вашите страни и се надявам на много положителни срещи. И от, тъй като 2017 година е годината, в която ще се предоставят всички тези проектоактове, очаквам бързо да може да се извърши и изпълнението на различни нива. На общностно ниво плановете ще се е, дискутират, на национално ниво националните енергийни е, планове и планове за климата също ще се е, дискутират. Много важно е обаче да има и местни проекти на ниво град, на ниво регион. Всичко това трябва да е свързано с финансирането и разбира се ще се работи в тясно сътрудничество с Комитета на регионите, защото е необходимо изключително важно да се достигне до всички. Уважаеми госпожи и господа, обхванах е, много широк обхват теми, но ще спра до тук, за да оставя максимално време за нашата дискусия. Очаквам с интерес вашите коментари, вашите въпроси. И също така очаквам наистина плодотворното сътрудничество по този амбициозен пакет през цялата година. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички. Um, uh, Благодаря. Ние очаквахме, че и комисар Канете ще може да говори пред нас, но той не можеше да дойде. Е, той обеща да отговори на някои по-подробни въпроси. Благодарим ви за тази презентация. А сега ще преминем към координаторите. Господин Каренш от НП. Благодаря. Добре дошли, господин заместник председател на комисията. Естествено, водили сме тази дискусия преди. Знаем целите на пакета. От много перспективи може да се погледне енергийния пакет. По, по простенчески начин може да кажем, има съдържание, има и страна за цената. Има и загриженост по отношение на глобалното затепля, затопляне, има и загрижеността на потребителите, които трябва да плащат цените. Естествено, те са заинтересовани да плащат колкото се може по-низки цени за енергия. Е, какво прави пакетът? Целта на комисията е ясна. Аз е, съм чел само ново, но, е, една съкратена версия на целия пакет, т.е. не цялата Библия, така да се каже. И мога да кажа, че от гледна точка на екологите ние създаваме в Европейския съюз система на субсидии. Но тук не става дума само за възобновяемите енергийни източници. Има субсидии и за твърдите говера. В моята страна има субсидии за газ. Това са две трети от субсидиите за, за зелена енергия. Защото при гъста става дума за съвместното генериране на, на топлина. И две трети от е, субсидиите отиват за, вно, за внесения руски газ, което е иронично, което е доста странно. Целта на пакета е да се накарат силите на пазара да поемат водещата роля и да се отделят от самите субсидии. Нека възобновяемите горива да станат конкурентоспособни и нека пазара да вземе решение за твърдите горива. А когато имаме вятърен парк и, и вятърът вее, тогава ясно е, че вятърната енергия ще е най-ефтината. Нека пазарът да бъде активен, той да диктува цените. Нека, нека изпратим ясните сигнали за цените, така системата ще проработи от наша страна. Ние трябва да отделим пазарните сили от субсидиите, да няма зелени, червени и други разцветки аргументи. Не бива да накърняваме и ощетяваме пазара. Нека пазара да вземе предвид екологичните ни аргументи и нека пазара да заработи и той да определи цените. Мисля, че посоката на пакета е добра. И ако пакета стане едно истинско законодателство, това ще е много добре за европейския бизнес и за потребителите. Този пакет ще е добър и за екологията, защото ще се намалят субсидиите за твърдите горива. Добре. Е, ще има обаче повече предимства за зелената енергия. Според мен пазарите знаят какво да правят, те могат да регулират цените и така ще имаме растеж. Този растеж обаче ще бъде зелен. Благодаря. От социалистите и демократите, господин Данника. Господин председател, господин заместник председател на комисията, добре дошъл отново в нашата комисия. Е, напред, бих искал да ви поздравя за усилията, които полагате за изготвянето на този енергиен пакет. Според мен го предлагате в много подходящ момент. Европейския съюз е стигна до доста необичайно положение. Имаше необяснима безпредседентна прецедентна подкрепа към възгневавите енергийни източници, в частност вятърната енергия и слънчевата енергия. Други държави членки пък е, на практика развитието на този нов вид е, енергийни източници беше възпрепятствано, което се оказа много за нас за всички ни. Защо? защото новопоявилите се ВЕИ трябваше да се впишат в а, една устаряла вече система и някои държави членки не успяха да намерят нужните решения за интегриране на тези нови на него източници. И затова ми се стъпва, че една от основните цели на енергийния пакет е да се намери решение на именно тези проблеми. Искаме декарбонизация на промишлеността, включително и на производството на електроенергия. Едновременно с това искаме да се борим и с увеличаването на цените на електроенергията. В Румъния големите производители а между другото, трябва да отбележа, че в Румъния се произвежда огромно количество електричество с а, вятърна централи. И всички тези големи производители имат едно единствено желание и то е да имат равен достъп до пазара, което съвсем естествено ще доведе и до спад на цената на електроенергията за потребителите. На второ място. Ако въведем новото понятие потребител и възможност потребителят да избира каква електроенергия да потребява и под каква форма, това според мен би е била много добра идея. Вие твърдите, че потребителите ще имат достъп до интелигентните електромери. Много добре но тези интелигентни електромери могат да ни помогнат да разградим, да разрешим и друг проблем и той е свързан с а, разумното потребление на електричество. Потребителят ще знае точно, как, точно кога и точно какво потребява. Но нещо не ми стана ясно, не ми стана ясно и след а, изказването на колегата Каринш. Фактът, че отделният производител Въпросът е как може да интегрираме отделните е, производители на електричество в системата. Сега, например, с един производител, който произвежда електроенергия с, с вятърни мелници или с а, е, слънчеви панели. Всеки производител трябва да има възможност да се включи в електроразпределителната мрежа, което разбира се ще се отрази и върху цялостният енергиен микс. Трябва да обърнем внимание на всички тези аспекти. По този начин ще постигнем не само по-екологосъобразна електричество, но и по-ефтина електроенергия. Миналата седмица взех участие в а, един а, семинар а, организиран от Еврофер и разгледахме различните форми на технологии за намаляване на емисията въглероден диоксид при използването на изкопаеми и горива. Има такива технологии в Белгия, в Нидерландия, в други държави и смятам, че тези технологии и тяхното разработване също трябва да бъдат подкрепени от Европейската комисия. И на последно, не на последно място е енергийната ефективност на сградния фонд. Господин заместник председател на комисията трябва да окръжимите си програми и трябва да направим всичко възможност да, да подобрим енергийната ефективност на сградите. Към момента има прекалено много бюрокрация и няма достатъчно добра воля в тази насока. Благодаря ви. Мистер Тошановски, on behalf of сори. Господин Тошановски от ЕКАРЕ. Да, благодаря. Аз смятам също, че този пакет е много навременен. Много е трудно да се прочете целият текст наведнъж, но текстът обединява седем законодателни доклада. И е, дебатът ще е много труден. Въпросът е, как виждате първите реакции, реакциите на държавите членки? Защото, както казахте и вие самият, в някой случай това ще означава намеса в националните стратегии. И тези национални стратегии често са създадени в труден процес и координацията ще е много трудна. Също така казахте, че енергията енергетиката, стратегиите са много стари, много установени. Ще трябва да има законодателни промени. И оценките, прогнозите, е много трудно е да се направят те ще трябва може би години да минат, докато се създадат интерконекторите, самата инфраструктура. И така, какви ще са според вас първите реакции в съвета на новия пакет? Енергийната ефективност е нещо, което трябва предварително да бъде оценена и анализирана, защото всеки процент като цел за енергийна ефективност има своите въздействия върху економиката. Ето, например, което каза моят, е, моите колеги до момента. И за съвета това ще е важно. Важно ще е да не заостряме нормите и законодателството. Бог би трябвало да отворим пазара. Пазарът зависи прекалено много от субсидиите, което доведе до разцепването, фрагментирането на пазара. Много от дейностите на пазара – биват подкрепяни с публични средства и това прави пазара на енергия много негъвкав. Мисля, че трябва да се намери златната среда. А това ще е много трудно, защото Европа е много разнообразна и няма един път, по който да се тръгне. Всяка страна е специфична. Как виждате вашите първи контакти с съвета? Господин Петърсън, заместник председател от името на АЛДЕ. Благодаря. Искам да по поздравя заместник председателя на комисията Шефкович за този голям пакет – господин Трамп би казал страхотен, страхотен пакет. И това е така, тъй като въпросите са много важни. Но ние всъщност не знаем, администрацията не знае какво ще се случи в отношенията ни с Америка, така че от нас зависи да осигурим едно добро бъдеще за нашата енергетика. Мисля, че е важно да признаем, че сътрудничеството в областта на енергетиката е една, един положителен дневен, дневен ред. Трябва всички европейци да вследствие на сътрудничеството да имат ясни ползи. Всичките цели, които си поставяме и които искаме да изпълним по отношение на независимостта от чужди от инвестиции, инвестиции, а, извинявайте, внос, а, от чужд внос, внос от Путин, а, това са важни цели. Целите за климата да се постигнат, това също е много важно. Цял, целият този дневен ред по този начин става исторически. В този контекст групата АЛДЕ ще реагира положително и конструктивно, въпреки че ние бихме искали предложенията да отиват по-далече, да са по-амбициозни, включително и по отношенията на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност. Ние бихме се застъпили за по-амбициозни цели в тези области. Сега по същество. Управлението ще е важно. Трябва ни силно управление, здраво управление, трябва ни дългосрочна стабилност за инвеститорите и ни трябва вътрешен пазар на енергетика, който всъщност изисква отново силно управление, здраво управление и, и едино, единна концепция от страна на институциите. Искаме амбициозни цели и искаме да се съсредоточим върху електрификацията, върху охлаждането и отоплението. Искаме, с други думи, един холистичен подход. Това би било важно да се изработи през бъдещите месеца. И Въпросът е как да се интегрира това законодателството в всички сектори, включително електри... електрификацията, транспорта, така че да има последователност, да има приемственост, така че да има материални, видими ползи за гражданите. Благодаря на всички колеги, които работят по тези досиета. Ние от ще бъдем конструктивни. Благодаря. От името на зелените, господин Клод Турмас. Благодаря. Добре дошли на господин комисар. Каква е картината, общата картина? Климатични промени, но също така искаме да привлечем и инвестиции в Европа. Искаме да подготвим инфраструктурата си за реиндустриализация. Ако заложим на електромобилите, това означава повече работни места в Европа и ще намали вноса на петрол. Радвам се, господин комисар, че, получава, че споменавате измене, измерението за промишлеността. Ето, в Сицилия има инвестиции, инвестиции, е, които се основават на иновации, създадени във Франция и Германия, но Китай се развива много бързо. Е, и тук нашата амбиция трябва да е по-висока. Моят въпрос към вас е каква е вашата каква е разликата между вас и Жак Делор когато Жак Делор искаше да популяризира вътрешния пазар. Жак Делор казваше на правителствата, представете си да се разрушат националните граници на пазарите. Той каза, ето, вижте, вие се отказвате от милиони които могат да бъдат генерирани. Така че къде е всъщност вашия доклад, вашето изчисление за това, какви ще са разходите, ако не си сътрудничим в областта на енергетиката? Европа ще загуби пари, ако не оптимизира енергийните си системи. Трябва, трябва ни положителния аспект на историята. Трябват ни изследвания, които да покажат какви ще са ползите, например, за балтийските страни, ако се откъснат от вносите от, вносите от Русия. Румъния и България за тях цените са много високи на енергия. Имаме ли възможностите за инвеститорите, да привлечем инвеститори в тези страни, така че разходите на инвеститорите в тези страни да не са по-високи от разходите на инвеститорите в Германия, например. Никой няма да, по, да да купи електрокар, електрически коли, ако не е сигурен, че няма да стигне до Ница, например. Трябват ни електростанции за зареждане на тези коли по пътя. Господин Каринца, прав сте. Вътрешния пазар е фрагментиран, има ощетение, има субсидии, огромни субсидии, които отиват в грешната посока. Сега, атомната енергия, тя се подкрепя. Господин Оттингер говори за един сигурен режим след Фукушима. Но всъщност какво ще се случи, ако има инцидент в е, Европа? Денокоплаците ще плащат. Така както се случи в Япония. Швеция, в Германия, атомните централи трябва да заделят резерв за компенсация в случай на инцидент. А във Франция това не е така. Има огромно разминаване на пазара. Трябва всички да работим заедно, за да намалим дискрепанциите на пазара. Диск... Благодаря. От името на Обединената левица, господин Гоем. Извинявайте, господин Боа. Señor comisario, el paquete de medidas que usted nos presenta, que se llama energía limpia para todos los, se llama energía limpia para todos los europeos. Sin embargo, господин Силуага. Има 50 милиона европейци, които живеят в енергийна бедност. Те не могат да отопляват жилищата си. Смятаме, че този пакет трябва да заличи тези разлики. Това не е въпрос, който може да бъде решен от пазарите, както бе споменато. Пазарът не може да реши тези проблеми. Не може да очакваме това, защото по дефиниция пазарът е заинтересован от увеличаване на печалбата. На второ място, какъв е капацитета на механизма, който споменавате. Защо има субсидии за твърдите горива? Това е въпрос, който задават много колеги. Включително и в пленарната зала бяха зададени тези въпроси. Господин Каньете се опита да отговори на въпроса защо се дават средства за мръсни горива, когато това не е в полза на държавите членки. 95% от енергията от тези твърди горива бива подкрепена от субсидии. Комисията трябва да защити зелените проекти. Тя трябва да ги обвърже. Газ от Азербайджан бива отправен към Италия. Проектът обаче е много скъп. Какъв не е ясно и какви ще са последствията за екологията. Тези коридори трябва да бъдат по-ясно осветлени. Господин Шевкович говори за милиарди долари, които могат да бъдат отделени за проекти, целящи да консолидират да консолидират последиците за околната среда. От името на ЕНС. Госпожа Капел. Благодаря. Вие ни показахте измеренията, които последиците, които ще имат формата на 1% увеличаване на БВП и, и създаване на нови работни места особено в областите на енергийната ефективност, се очакват тези положителни въздействия. Чрез е, тези мерки в областта на земния пакет ще има Деветдесет процента увеличаване на енергийната ефективност. Тук Европа поема нова роля. Особено се увеличава фокусът върху потребителите. Конкурентоспособността се увеличава, т.е. потребителите ще могат да са и производители, а, така цената за енергия ще се намали. Това е чудесно. Освен това, до 2020 година около 200, 500 хиляди евро ще са економиите от електроенергия. Ние смятаме, че финансовия потенциал на този пакет е голям, влиянието на пром... върху промишлеността ще е голямо. До 2300 година ще, са... ще има инвестиции от ръст на 300 милиарда в сектора. 10 милиарда евро ще се отделят до 2030 година за реновиране на сгради. Ние знаем, че 40% от топлинната енергия за сградния фонд идва от въглищата. Искам да ви попитам обаче, какви инвестиции според вас ще са необходими, какви стимули ще са необходими, за да се привлечат към инвестициите и частния сектор, в допълнение на инвестициите, идващи от публичния сектор. Благодаря. Това беше първият кръг от въпроси и коментари. Сега ще дам думата на заместник-председателя на комисията. Ще му дам думата за отговори. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря на всички координатори, не само за подкрепата, но и за въпросите им виждам, че като част от трудният диалог някои от въпроси започва да се изясняват и сме в търсене на общо решение. Господин Каринш много ясно заяви какво ще бъде окончателният критерий, по който ще ни съдят, а именно дали ще успеем с енергийния пакет или не. Ако успеем да сведем а, потребителските цени на електроенергията за нашите крайни потребители на конкурентоспособни ни равнища в световно измерение, значи сме постигнали основната си цел. За целта трябва да възстановим сигналите за ценообразуване на енергийните ни пазари. Трябва да, да изчистим структурата и механизма, по който се изчисляват цените на енергията което е основен елемент на нашия пакет. За съжаление, въпреки че цената на дребно на природния газ, например, се намалява последните няколко години, се крайната цена за потребителя се увеличава, което по своя страна вади до редица отрицателни последици. На първо място, няма истински единен енергиен пазар, на който да реагират по адекватен начин цените. Едновременно с това трябва да вземем предвид и новите тенденции, идващи с новите технологии. Очевидно е, че когато говорим за възобновяеми енергийни източници, като вятърна енергия и слънчева енергия, те чисто и просто не приемат съществуването на национални граници между държавите членки. Те са с нестабилен характер. Това е тяхната динамика и ние трябва да я зачитаме и съответно трябва да променим начинът по който пренасяме и търгуваме с енергия. То защо ще се опитаме да устраним възможно най-много скривявания на пазара поетапно. На първо място ще ускорим търговията с електричество. В момента в на пазара има търговия за един ден напред. Сега искаме системата да има възможност да отговаря много по-бързо, т.е. да има търговия в рамките на същия ден, дори и търговия в реално време. Но ставим се от тази гъвкавост и от подобряване на ефикасността на системите ни. Когато се стигна до въпроса за схемите за подкрепа, аз съм убеден, че в правилния проще да се нуждаем от тях, трябва да гарантираме, че ще ги използваме в много ограничен обхват и че те ще се основават на пазара, но ще се върна на конкретния механизъм малко по-късно. Това беше един от които ми бяха зададени. По въпроса субсидиите за изкопаеми горива, знаете, че проблема не е само европейски, това е световен въпрос и ние, европейците, винаги настояваме за разглеждане на този проблем в G7, в G20. Въпросът се ползва със все повече внимание и в G7 7 и в г 20 където настояваме за премахване на субсидиите за енергоисточници с отрицателно въздействие върху околната среда. Господин Ника спомена нуждата от цялостен цялостна промяна на системата. Съгласни, Съгласен съм с вас. Новите ВИ трудно се съчетават с нови с старите, често аналогови системи. Тези системи не са достатъчно гъвкави и не могат да реагират достатъчно бързо. Ето защо трябва да променим системата, да разработим интелигентни мрежи и по-добра инфраструктура за помишлеността ни. Едновременно с това се нуждаем и от възможност да осведомим потребителите ни за различните възможности, които на тях, които им се предлагат, за да могат и те да участват по-ефикасно. Затова и настояваме за все по-голяма цифровизация на мрежите чрез електронните интелигентните електромери, извинете, и цифровите фактури, които ще са много важни, за да може потребителите по-бързо да реагират също и да изразяват своите нужди и предпочитания. Трябва да се разплатят и нови бизнес а, продукти и разбира се трябва непрестанно да подкрепяме потребителите, например собствениците на жилища, които искат да инсталират слънчеви панели на покрива си. Трябва да им помогнем да имат възможност да използват, да потребяват генерирането електричество, на едновременно с това и да го продават. А към момента почти няма предприемачи, които да искат да строят жилища в стар стил, т.е. без някакви мощности за генериране на електричество чрез ВИ. Това е положението в момента в Германия, което показва, че всички предприемачи от училища са за възможност за производство на електричество и трябва да има възможност това електричество да се потребява, лично, да си ползва лично потребление, но и да се продава. Намаляването на емисията въглероден диоксид от изкопаемите е, горива е сред основните програми, които се работи в рамките на Хорозон 2020. Ви благодаря за добрият напредък, който е постигнат е, по темата. Според мен, ключов фактор в крайна сметка ще бъде определянето на цена на въглерода, която по-надежно да отразява реалната цена на въглеродните на въглеродни диоксид за всички външни елементи и по този начин системите за задържане и съхранение на въглерод ще станат по-ретабилни и по-важни. И е важно, пак казвам, за това да имаме добро ценообразуване на въглер... цената на въглерода. Господин Тушеновски спомена фактът, че имаше първоначална оценка на пакета и той се интересуваше от мнението на държавите членки. Вече няколко пъти има възможността да обсъдя пакета с държавите членки и мога да ви кажа, че първоначалните реакции са много положителни. Струва ми се, че всички си дават сметка, че не можем да продължим с положението в енергийния сектор, като в, както в миналото. Има прекалено много проблеми в енергийния сектор. Потребителите са недоволни, защото плащат прекалено високи цени. Продавачите на едро ни предупреждава, че с подобни цени те нямат никакъв стимул да инвестират. Така че трябва наистина да действаме сега. В противен случай ще бъдем изправени под много сериозна енергийна криза в Европа. Затова трябва да пристъпим към тази цялостна промяна. А, разбира се, се поставят и някои доста сложни въпроси, но съм убеден, че заедно с вас и заедно държавите ще успеем да намерим адекватни решения. Първо, Първият въпрос, който се поставя е как да се гарантира адекватно равнище на регионално сътрудничество. Чисто се постави въпроса за регионалните оперативни центрове. Как може да се гарантира, че има трансгранична търговия на електроенергия при адекватна законодателна рамка. Как също така могат да се разреши проблема с регламентираните цени. Принципно трябва поетапно да премахнем тези регулирани цени и цените по този начин да станат много по-конкурентно способни. Друга част от а, енергийния съюз. Тук бих искал да благодаря на Клод, че, че от сравни моята обиколка с обиколката на Жак Делор. Мисля, че този път моята обиколка ще има малко по-различен акцент. Редица от вас се спомня, че по време на първата ми обиколка ние настоявахме за един общоевропейски енергиен съюз и политика за борба с изменението на климата. Сега вече ще водим кампания за да привлечем държавите членки да играят по-активна роля в него. Знам, че няма как да изградим енергийният съюз тук в Брюксел. Затова имаме нужда от много по-амбициозни национални планове, които да са в съгласуваност с нашите европейски цели, целите, които поехме и на световно равнище на конференцията в Париж. За целта трябва да привлечем и местните и регионалните власти е, за този енергиен съюз. Всеки кмет иска да изгради един е, нов интелигентен град и трябва да обединим всички тези усилия и да покажем на държавите членки всички ползи, които ще донесе енергийния съюз за тях. Трябва да видим кои са най-добрите възможности за инвестиции и какви ще бъдат рисковете, ако не инвестират достатъчно в енергийния съюз, загубените възможности, за инвестиции и съответно загубените приходи за бюджета. Така че трябва да работим съвместно с, с местните национални власти, с, с представителите на промишлеността, с гражданите, с гражданското общество. Те първо започваме да изграждаме новата нисковъглеродна економика на Европа, която ще се основава на конкурентно способни производствени модели и на цифровизацията. Допуснахме някои грешки в миналото, но сега вече сме наясно кои са целите ни и ще направим всичко възможно да ги постигнем. Сега по въпроса на господин Петърсен за водещата роля, която трябва да играе Европейския съюз. Бях в Давос миналата седмица. И такова беше очакването на мнозина от хората, с които разговарях. Те смятат, че Европа би трябвало, и аз убедих, че ние ще продължим да играем водеща роля в енергийния преход, политиката в областта на климата, споделяне на ноу-хау по отношение на чистите енергии с развиващите се държави, борбата за справедлива световна търговия по отношение на справедливото и демократично управление. Ще продължаваме да го правим и съм убеден, че с вас за помощ ще постигнем тези цели. Конкретните въпроси на господин Турменс за вятърната индустрия. Работим тясно за и, и десинхронизацията от Русия. Работим много с прибалтийските държави. С екипа ми работим много активно по този много сложен въпрос. Няколко варианта съществуват, обсъждаме ги на политическо равнище с балтийските държави. Искаме да знаем коя опция те самите предпочитат и след като получим обратна връзка от тях, ще трябва да влезем връзка и с Русия и с Беларус за да гарантираме, че е, енергийните системи на балтийските държави са синхронизирани с европейските и трябва да го направим в пълно съгласие с балтийските държави. По отношение на сектора на производство на електроенергия с вятърни централи постигаме доста добър напредък в преговорите. Те също Смятат, че са намерили добър отговор на редица от висящите въпроси от миналото. И също така, мисля, че вече работим и с много добри демонстрационни проекти за офшорно производство на електроенергия с вятър, които ще трансформират е, кардинално начинът по който се произвежда електроенергия в Европа. Още по-важен е факта, че тези проекти се използват подкрепата на държавите членки, които ще участват в тях. И последните въпроси на госпожа Капел и на господин Зилага са много тясно свързани. Те бяха свързани с енергийната ефективност и енергийната бедност, както и конкретния въпрос за механизмите, свързани с мощността, които ще се пази за накрая. Вярно, е, че енергийната ефективност е много важна тема, но като че ли не не чухме гласовете, които твърдяха, че темата зависи най-вече от държавите членки. Ние че темата е толкова важна, че тя със сигурност има европейско измерение. Прекалено много домакинства плащат прекалено висока цена за е, електроенергията, която потребяват. И имаме нужда от един вътрешен пазар с е, по-низки цени и по-висока е, по-силна конкуренция. И затова смятам, че трябва да работим заедно с държавите членки, за да съберем нужните данни, и да обмислим заедно възможните решения. Ето защо, когато обсъждаме въпроса за премахването на регулираните цени на електричество, всеки път добавяме, но искаме да се предвидят специфични мерки за най-уязвимите хора, които са особено тежко засегнати от енергийната бедност. Чисто давам следния пример. Обеден съм, че системата ще бъде много по-ефикасна, ако тя бъде целенасочена. Не искаме да е, субсидираме подкреплението на количество за тези, които използват лично за топ топлят басейните си, по същия начин, по който субсидираме хората, които се нуждаят от електричество, за да сготвят вечеря за децата си. Затова имаме нужда от повече целенасоченост при мерките за справяне с енергийната бедност. По въпроса за екодизайна и етикетирането. Благодаря ви за въпроса. Понякога е доста трудно да се устои на натиска предвид начинът по който се представя темата пред, от някой от медиите. Например, целта ни е да спестим по 550 евро годишно на домакинството до 2020 година. Но от друга страна мога да ви кажа, че промишлеността много харесва това предложение тъй като подобен ети... лейбъл или подобен етикет ще им даде много голямо предимство пред международните им конкуренти. Това ще бъде един лейбъл, гарантиращ качество на произведеното в Европейския съюз и ми се струва, че тук сме обединили всички заинтересовани страни. Така че, нека да не слушаме само негативните отзиви в пресата, а да се заключим и върху положителните възможности. Просто да направим това, което сме решили. И а, съжалявам, господин председател, ако няма много време, искам да кажа няколко думи за механизма за капацитет. Очевидно има проблеми с възприятието на това понятие, като стана ясно от дебата. Наблизаме в много труден период, тъй като пред, предполагаме кардинална промяна. И тази промяна ще засегне по различен начин на различните държави членки. И сега преминаваме през този преходен период. И е възможно да се, да се наложи да се въведе механизъм за капацитет в някои от държавите членки. Но в предложението ни държим да подчертаем, че това ще бъде мярка, която ще се прилага само в крайен случай. И че преди да се вземе решение за даване на такъв механизъм, трябва да направим надлежна проверка дали той наистина е нужен. И сме предвидели много ясни условия за тъй наречената адекватност за производството на електроенергия. И те ще се извършат от съответните европейски агенции на европейско равнище, вземе предвид и потенциала. Тоест, ако се притеснявате, че в даден пиков час няма, ще има, може да има недостиг на електричество, не можете ли да се добите с а, електричество от съседа ви или на регионално равнище? Тук въпреки това се оказа, че има нужда от вреждане на механизъм за мощност. Трябва да гарантираме, че той ще бъде с временен характер, ще тонсовава на пазара и няма да доведе до нелоялна конкуренция, че няма да възпрепятства реформите също така. И смятам, че с въвеждането на 550 грама въглерод, който сме предвидили в нашето предложение, ще гарантираме, че държавите няма да могат да финансират морално устарели производствени мощности. Всички си даваме сметка, че може да се наложи и въвеждането на подобен механизъм за осигуряване на нужната мощност, но всички ще са наясно, че то ще бъде с времен период на действие, че ще субсидира с обществени средства и че може да съществува само ако насърчава дългосрочната промяна. Подобен механизъм ще има много отрицателни последици, ако само запазва статуквото и системата, която е доказала, че не дава добри резултати. Благодаря ви, господин председател. Аз ви благодаря, господин заместник председател, за много важните коментари и отговори. Сред всичките членове на нашата парламентарна комисия имаме само един член от Малта, госпожа Дали. Давам ви думата и ви желая успех по време на близкото председателство. Благодаря, господин председател. Желая ви всичко най-добро и на вас за преизбора ви е, за председател на комисията. Добре дошъл заместник Уважаеми господин заместник председател на комисията, наистина много интересно е това предложение. Ние разисквахме този въпрос подробно. Искам обаче да приветствам е, пред е, всички този пакет за чиста енергия, защото той включва дългоочаквани проекто предложение и ето, че най-после те са предложени за обсъждане. Обедена съм, че Европейския съюз трябва да ускори действията си, да изгради по-амбициозна политика в тази насока. Онова, с което сега работим, ще определи и бъдещето на енергетиката на Европейския съюз от 2030 година и дори отвъд този период. И от пакета ще зависи колко успешно успешно ще постигнем нашите цели за климата 2030 години. Сега, обща енергийна система, казахте вие. И аз мисля, че енергийния юнион наистина трябва да има устойчив напредък. Това е първи приоритет – енергийна ефективност във всички аспекти. Енергийната ефективност наистина е нещо много важно, свързано е с декарбонизиране на економиката, енергийна сигурност, сигурност на доставките и прочее, но това също води и до конкурентно способност и създаване на работни места и успешно се води борбата срещу енергийната бедност. Радвам се, че всичко това е включено в пакета. Радвам се, че има е, в крайна сметка една цел, която е обвържваща за всички, що се отнася до финансиране финансирането, мисля, че фондовете трябва сериозно да се увеличат. Така че питам, какви са финансовите инструменти, които ще използват, как може по-добре да бъдат мобилизирани? И другия въпрос за ВИ ком... казва комисията, че този пакет ще гарантира равнопоставеност и няма да накърни целите за климата. Но в крайна сметка може да се доведе до увеличаване на въглеродните емисии. С други думи, как може да се постигне желанието на гражданите да участват на пазара, как да се балансира с увеличаването на дела на ВЕИ и разбира се, как да не се накърни принципа на приоритетите. Благодаря, председателя. Колеги, обръщам се е, с молба към вас. Още 20 е, членове на комисията желаят думата. Моля ви, по минута и половина. Госпожа Грифен, благодаря. Поздравявам ви, наистина. Вие сте изключителен председател. Желая ви успех. Обръщам се към вас сега, господин заместник, председател на комисията. Благодаря ви за всичко, което вие извършихте, включително и в областта на борбата срещу енергийната бедност. Наистина нужно е да има по-сериозни мерки. Радвам се, че ще има нов манифест и новия на практика пакет включва дизайна, управлението и много се радвам, че съвместно ще вървим напред. Обаче разочарована съм, що се отнася до целите за И Предложението 27% не е достатъчно амбициозно и според мен се основава на а, оценка на енергията от ВИ, която не е обективна. Необходимо е да предоставим сигурност на промишлеността. Трябва да спазим изискванията на КОП по на 40% до 2030 година и продължение на а, за обвързващите цели. Сега, що се отнася до целите енергийна ефективност? А, може действително 3 милиона хора хора, сгради да бъдат реновирани и 7 милиона хора всъщност да излязат от бедността енергийна. Много ви моля, нека всички да прегърнем нашата цел 40% ВИ. Благодаря. Господин Пипер. Ja, vielen Dank. Ähm, Herr Vizepräsident. Благодаря. Господин заместник председател, харесва ми това, че имате, разли... имате директни връзки с... към различни политически области и това смятам е сила на комисията, а, която се старае да установи връзки между отделните законодателни актове. Моят въпрос – Мислили ли сте за това, че тези економии, е, които говорят за 40% економии, е, тези е, економии, тези изисквания да въжат и за зелените енергии? На второ място, много се говори за въздействието на схемата за търговия с емисии. Но не се говори за начина по който въздействието ще се вземе предвид. Може би ни трябва списък за тези въздействия. Например, как ще се отрази цената на квотите. Това трябва да стане по-ясно. За много от нас това не е все още ясно. На трето място, е, малките и средни предприятия. Средната класа говори се за 10 милиарда економии. Добре, това е това е добре, обаче аз се страхувам точно от противното. Ако големите предприятия имат обвързващо изискване за економии, всяка година 3%, например, то тогава ще направят гигантски обществени поръчки, и от това ще спечелят нерегионалните малки и средни предприятия, които предлагат индивидуални решения, а големите мултинационални предприятия. Така че, мисля, че с тези цели а, постигаме точно обратното. Господин Райл. Господин председател. Няколко коментаря хубави думи, анализи, цели, всичко това е чудесно. Обаче аз се интересувам от е, начина по който се взимат решенията в е, определените органи. Какво искаме? Още органи, допълнителни компетенции за европейските институции, допълнителни норми, допълнителни законодателства, допълнителни стимули. Ето господин Пипер каза, добре, Етикетирането е стимул. Екодизайна е обратния път. Еса, защо трябва да има повече правомощия, след като за момента нещата вървят? Ако нещата не вървят добре, тогава трябва да се мисли за повече компетенции. Е, говорим за един общ сценарий, сценарий, говорим за големи цели и говорим за това, че ние сме най-добрите и най-амбициозните. Добре, имаме си Лисабонската стратегия. Тази стратегия обаче не беше много успешна. По-добре е да правим по-малки стъпки и е, да накараме хората сами да вървят, сами да правят тези стъпки. Е, кол колежката каза, добре, нека имаме цели, всичко е в правилната посока, добре. Ама ако нещата не потръгнат, какви ще са въздействията? Ако наистина, ако а, има нови работни места на едно място, но на друго място има съкръщение, трябва да се вземат и двете тенденции напред. Не смятам, че вървим правилно. А когато навлезем в конкретиката, нещата изглеждат по друг начин. Има интересни примери. При възобновяемите източници по-добър пазар. Добре, тук съм съгласен. Обаче, още едно нещо съвсем набързо. Е, не смятам, че трябва в началото да има дълги речи, а обикновените депутати да трябва да се вмесват в минута, минута и половина. Това не е правилно. Господин Бланко Лопес. Благодаря. Господин заместник председател, пакетът чиста енергия отличен начин да се започне модернизацията на европейската енергийна система. Е, говорите за водеща роля на Европейския съюз по отношение промяна на климата. Да, не бива да загубим тази позиция. Трябва да подобрим ефективността на нашата енергийна система. Тук имам предвид гражданите и осезаеми подобрения за тях, а също така и за дружествата, за тяхната конкурентоспособност. Искам да ви попитам. Дали според вас е нужно да има обвързващи цели на национално ниво, що се отнася до ВИ? и е, ниските нива на удовлетворение от страна на европейските потребители е, по енергийните пазари сочат, че е нужно да има по-голяма прозрачност за потребителите. Тъй като не сме напълно удовлетворени с амбицията на комисията в тази насока и предложенията, които се правят, бихме искали да избегнем голяма колебливост на цените, на което сме сега свидетели в Испания. Трябва да се има предвид това. Освен това, бихме желали комисията в предложението си да не оставя нещата всичко в ръцете на държавите членки, що се отнася до енергийната бедност, която е голям проблем в момента в Европа. Благодаря. Господин Кохличек. Děkuji, pane předsedo. Благодаря, господин председател. Пакетът актове е огромен и прекалено голям според мене. От една страна, ние говорим за производство, генериране на енергия и някак си е изолирано от това, че всъщност енергията, която се генерира, трябва да се пренесе. От друга страна говорим за енергийна ефективност, но не говорим за преносния елемент от връзката между тези две позиции. Е, транспорт, път, е, кораб, по ЖП, а нищо не говорим е, е, за високоволтовите преносни системи. Малкият производител трябва да плаща на всеки киловатт, който произвежда и трябва да се е, по, съответно продаде в мрежата. И а, а, това е изключително важен проблем. Това е източник източника на голямото изкривяване и разминаване в цените в Европейски съюз. На второ място има изключително непрозрачни, несравними субсидии държавите членки, което ще продължава да бъде много сериозен проблем, за да се постигне хармонизацията, към която се стремим. От друга страна, Европейския съюз е по притиска България е, да затвори е, своята атомна централа. И ето сега страната, вероятно, се намира в сериозен проблем. Ето до да такова изкривяване на пазара говорим. Не трябва да се допуска това. Благодаря. Благодаря, казва госпожа Ернст. Хубаво е, че говорите за историческо измерение. Така е. Електрокарите, да, и това е нещо правилно и въпреки това аз съм притеснена най-напред е, целите за възобновяемите енергийни източници. Мисля, че не сме достатъчно амбициозни. Това го казаха и другите колеги. Обаче, най-вече съм загрижена за връзката на потребители и на възобновяеми енергийни източници в мрежата, включването на тези а, енергийни източници в мрежата. И освен това, енерги, енергоразпределението, как ще става то, според вас? И то е енергоразпределението от възобновяемата енергия. Мисля, че националното равнище трябва да стане по-активно. Хубаво е на европейско равнище да имаме цели. Добре. Обаче, ако нещата не се поемат от националното равнище, имаме проблем. И на следващо място, реалистично ли е, когато говорим за тези цели? Те реалистични ли са? Аз идвам от източна Германия, е, регион, който е в преход в момента. И какви са вашите концепции за такива региони, региони в преход? Как да се отделим от въглищата? И то трябва да имаме един такъв преход, една такава концепция не за бъдещето, а за сега. Какво да се прави сега? Госпожа Ниблер. Благодаря, господин председател. Господин комисар, най-напред енергийна ефективност. Искаме да станем водещи тук и трябва да има честно за потребителите. И въпросът за финансирането. Може би може да осветлите по-ясно темата за финансирането. Ако искаме да цифровизираме економиката, това ще е много скъпо и не бива потребителите да плащат за това. Какво ще направи Европа, освен ЕФСИ? На следващо място. Благодаря за уточнението за капацитета и за структурата на пазара, но трябва тук да се говори за е, подробностите енергийната сигурност, сигурността на снабдяването, това е според мен нещо важно. Аз съм от Бавария и в е, този регион има много енергоемка промишленост. Е, трябва да осигурим енергоснабдяването за такива региони. Освен това, Регулаторната рамка според мен е правилна, която предлагате, обаче как ще накарате държавите членки да я подкрепят тази рамка? Хубаво е, че мислите за регионалните и за местните актьори, Според мен, възобновяемите източници, там стимулите трябва да тръгнат отдолу нагоре, а не да се налагат обратно, отгоре надолу. Общините трябва да са водещи тук. Uh, Благодаря много, госпожо. Господин Занонато. Sì, grazie Presidente, mi congratulo con... Благодаря, господин председател. Господин Шефкович, добре дошъл и поздравявам ви за огромния обем работа, която е извършена по този пакет. Това е наистина една стъпка напред относно европейската енергийна политика. Мисля, че пакета е, действително е насочен в правилната посока. Нужни са обаче и някои подобрания да бъдат направени. Относно целта за ВИ, поне 27% 2030 година. Но това не отразява споразумението от Париж. Много важно е да има сигурност, която да се предостави за инвеститорите, що се отнася до тези цели. Освен това е необходимо да разширим плана, националните планове, за да можем да достигнем целите за ВЕИ, за да може да отговаря това на квотата, която се посочва. Що се отнася до подкрепата за системите за възобновяема енергия. Трябва да има ясно установени норми и правила за тях. Това е много важно, за да може да се гарантира сигурност за инвеститорите. Мисля, че все още липсва яснота в тази насока. И на последно място енергията, която е, се генерира от ВИ. Трябва да помислим за тази енергия. Нямаме е, обвързващи цели за извеждане на изкопаемите горива. Това вече бе казано. Ако няма такива, тогава каква ще бъде ползата за производителите на ВИ? И ще има нужда от конкретни инвестиции по отношение разрастване и развитие на капацитета ролята на потребителите сега. Мисля, че по-късно ще разгледам този въпрос, защото наистина няма време. Благодаря. Господин Елер. Два коментара имам, господин комисар. Най-напред, системата за търговия с емисии се основава на най-низката цена – и прехода към по-висока цена и една наистина система за търговия. Освен това, говорим за възобновяема енергия, където ще имаме най-високите CO2 цени. Но ние какво правим в момента? Су субсидираме технологии, които които произвеждат най-много въглероден двуокис. Тоест, нашата логика в момента е точно в противовес на това, което е логиката на схемата за търговия с емисии. Каква е вашата концепция за адаптиране на стратегията за изследвания и стратегията за ценообразуването? На второ място, аз съм от въглещен регион. Там работят 2000 човека. Тази индустрия е стабилен фактор, тя не се субсидира и допринася за енергийната сигурност. Значи, в цялата индустрия в региона има 20 000 човека, които работят. Какво ще кажа аз на всички тези хора, когато решим да правим прехода към зелената индустрия. А това не е индустрия, която се субсидира. И какво ще каже комисията за този преходен процес, който естествено, който процес естествено трябва да се случи, но как, как ще се отнесем към тези хора, които всъщност са потърпевши? Има такива региони, които ще са потърпевши и има региони, които ще имат полза от този преход. Тези хора, които ще са потърпевши, те всъщност ще е, избират вдясно от центъра на следващите избори. Така че, въпросът за прехода, той е много важен за мен. Госпожа Виркунен. You, Благодаря, господин председател, и поздравлявам ви. Благодаря и на заместник председателя на комисията, който е днес сред нас. Наистина съгласна съм с казаното от Кристиан Ейлер. Трябва да се е, движим към е, основана на пазара е, стратегия за отрасъл. Това е много важно за пакета в Европа това трябва да се постигне. Знаем, разбира се, какви са проблемите, с които се сблъскваме в отрасъла. Сега един въпрос за голямата картина, за контекста. Енергийният е, съюз е, е един от основните приоритети на комисията. Вие работите в тясно сътрудничество по този въпрос през последните две години. Зная, че всички държави членки имат е, различни предизвикателства но е необходимо да се избере един, две или три аспекта от нашите постижения през последните години. Какво бихте посочили? Имаме ли успех в, на европейско ниво? Какво бихте посочили? Разбира се, на местно ниво има много промени, но как стоят нещата на европейско? Кои са най-големите ни постижения през последните години и сега с поглед напред? този голям пакет за чиста енергия. Ще отнеме време. Разбира се, има много сериозни въпроси хода на преговорите. Изпълнението също ще отнеме време, но ние отново трябва да го използваме едно, две или три най-важни аспекти от него, за да можем да вървим напред по отношение на енергийния съюз. Как, какви биха били тези няколко приоритета според вас? Uh, Благодаря. Госпожа Бунсете. Buenos días, vicepresidente. Gracias por venir. Mi pregunta es... En... Благодаря. Благодаря. Сега искам да засегна въпрос 6 е, шести член, проставите, от новата директива ВЕИ. Члена се казва, че държавите членки трябва да гарантират, че нивото и условията за работа е, във връзка с проектите не трябва да се променят, не трябва да имат отрицателно въздействие относно правата на е, хората работещи и това е новия член, новия текст в директивата. Да, въпросът ми по него е, господин заместник председател. Това ли е отговора на комисията на към държавите, като Испания, например, които са нарушавали въпроса свързан с правната сигурност, като непрекъснато имат законодателство насочено срещу чиста енергия. Казвам всичко това наистина, защото имам предвид тези ретроактивните намаления за, е, за ВИ не трябва да подкопае новата директива за възобновяемите енергии. С други думи, не бива да се унищожат стотици малки и средни предприятия, инвеститори, които вече са вложили в слънчевата енергия. 6000 мога да посоча. Благодаря. Госпожа Вернер. Благодаря, господин председател. Господин заместник председател, виждам този пакет не само от <clears throat> енергийна перспектива, но и от политическа перспектива. Това ни дава възможност за поощряване на заетостта и инвестициите. Аз съм от регион, където има много хиляди хора, които работят в областта на зелените индустрии. Прогнозата е, че до 2020 година ще има разкрити нови 20 хиляди работни места. Това е чудесно, обаче не бива да има конкуренция между закриващите се и, въз... и създаващите се работни места, според мен. А, трябва да има и нови патенти, това е ясно. Трябва да запазим водещата си роля в иновациите и трябва да се инвестира в възобновяемата енергия. До 2020 година ще има нужда от 300 милиарда евро инвестиции в тази област, и, но ще ги има, ако има обвързваща правна основа. Хората трябва да могат да планират, инвеститорите трябва да са сигурни. За това ни трябва обвързваща цел за възобновяемата енергия. И още нещо за моята политическа група. Трябва да има рамкови условия за потребителите. За нас важни са потребителите в енергийния съюз, защото именно те стават все по-важни актьори на пазара. Прозрачност на тарифите, това бе казано, прозрачно законодателство, това е важно и още нещо за социалистите. Това е борбата срещу енергийната бедност – уязвими групи трябва да бъдат защитени, например саниране на стари сгради и така нататък. Такива мерки трябва да бъдат предприяти. Благодаря. Господин Корумбашев. Thank you very much, uh, Mr. Buzek, Mr. Шефчович. Много благодаря, господин Бузек, господин Шефчович. Е, не вярвам, че ще можем да постигнем нашите 27%, които са много амбициозни, без е, национални цели. Успеха 2020 беше една от основанието, че има национални цели. Нека да допуснем, че всички ние заедно можем да отидем заедно на вечеря и 150 ще бъде сметката. Трябва да решим как ще платим тази сметка. Може би по 30 евро всеки, може ми някой от нас е, има рожден ден и ще плати цялата сметка. Или пък някой ще отиде до туалетната, когато плащаме сметката. Някой вероятно ще има стратегия Exit и няма да иска да плати изобщо е, сметката и повече няма да бъде част от нашата компания. И така. Ние трябва да имаме лична отговорност за това, защото аз не вярвам в системата, която всеки отговаря за всичко. И когато искате да летите с Airbus, имате, разбира се, екипаж, всеки обаче си знае каква отговорност има и каква е тази компенсация, между другото. Един пример с моята държава. Има промени в нашето национално законодателство от март 2015 година и колко ВИ имаме нов дял сега в страната? 0 мегавата. Няма. Това е резултатът, защото стигнахме до националните си цели, а сега обаче нямаме такива. Така че, ако имахме възможност за връщане 12 години, да речем, ако имаме възвръщаемост, сега 25 или 30 години ще трябва да върнем парите или пък за 8. Аз не искам 78 да бъде тази цифра. И с а, а, възвръщаемост 30 години, очевидно никой няма да иска да инвестира в ВИ. Това и исках да кажа без национални цели, без субсидии. Тази цел 27 няма да се постигне. Благодаря. Господин Корамбашев, е нов пълноправен е, член на комисията Промишленост от България. Добре е дошъл в нашата комисия. Благодаря ви. И друг нов член на нашата комисия, е, в случая заместник от Карватия. Господин Склец, имате думата. Thank you, Mr. Chair. Uh, I will try to be very... Благодаря. Ще бъда съвсем кратък във въпроса си и ще направя, може би, някои предложения за заместни председатели на комисията. Въпросът ми първо най-напред е във връзка с областяването на гражданите. Тук имам някои съмнения, защото нашите граждани голям процент не знаят как функционира Европейския съюз как ще ги овластяваме или информираме така, че да могат да разб... проумеят енергийния съюз. Сега Що се отнася до нивото на разпределение, някои пречки има в някои или даже в повечето държавите членки, когато отделно граждани искат да се свържат самостоятелно или групово в разпределителната мрежа във връзка с производството и тук има различни норми, различни цени за тази връзка, т.е. това ще създаде проблем относно разпределението. Освен това, разпределителните дружества имат подкрепата на регулаторите, определяйки тези пречки на практика или дефинирайки ги пред потребителите. Няколко пъти вече вие споменахте интелигентните електромет и, и и бих искал наистина да има и доклад относно а, а, разполагането на подобни електромери в държавите членки. 2030 година е срока тогава, когато искаме да намалим нашите емисии, да има по-голяма енергийна ефективност и ВИ съответно. И е, тогава как ще се проведе европейската политика, за да може през следващите 10 години това да се осъществи? Благодаря. Благодаря. Господин Скрудеч. Господин Бенсен. Thank you, Chair. First... Благодаря, господин председател. Благодаря, че сте тук, господин заместник председател на комисията. Когато говорихме за пакета зимния, за Airbus, вие казахте, Искам обаче да се насоча към потреб... потребяването на енергия в сгради 40%. Очевидно имаме много какво да желаем там, в новите или съществуващите сгради. Три основни аспекта по отношение на преразглеждането. Трябва да имаме предвид е, компетентностите и правомощията на държавите членки, така че усилията по енергийна ефективност трябва да са е, рентабилни, интелигентни, или интелигентни, без да натоварват МСП, гарантират е, работни места в този сектор. И трябва бърз старт да дадем възможност за финансови действия по отношение на реновирани и нови проекти. Нужно е да включим всички участници на пазара, включително финансовия сектор, пенсионните фондове. Е, вие е, говорите е, по този въпрос скоро, но след това като че ли няма успех и е необходимо наистина да разполагаме с нов инструментариум, е, да обърнем внимание на финансирането, да слушаме инвеститорите, а като ги е, чуваме, ние като че ли им отговаряме всеки път. Инвеститорите от своя страна обаче искат дългосрочна стабилност. Как ние ще я предоставим? за инвеститорите, така че да получим повече средства от пенсионните фондове. Зная ФСИ. да, става въпрос за обществените средства, които да привлекат и частен капитал, обаче. Трябва да направим това. Благодаря, господа Ван Бошев. Thank you very much, um, chair, and congratulations. Благодаря, господин председател. Поздравявам ви за това, че сте и преизбран. А, благодаря и на вас, а, а, господин заместник председател на комисията. Ще бъда много кратка. Енергийната ефективност е основен наш приоритет. Това се подчертава, но може би трябва да се опитаме да определим ценността на неизползваните европейски мегаватове, така че да можем да насърчим и потребителите, и стопанските деятели да направят повече, за да постигнат енергийна ефективност. И това е един въпрос, който често задавам. Госпожа Нибле също за го задава. Цената – кой ще плати сметката на енергийната ефективност? 40% казвате економии, но всичко това има своята цена. И предлагам да започнем с тези 27% и имам въпрос. Дали комисията отчита тази цена, която трябва да се плати, смисъл в който аз казах – и много е важно всичките мерки, които ще се предприемат, да водят до по-голяма енергийна ефективност, но също така да знаем колко ще струват тези мерки. И какво би могло да се направи, за да може държавите членки да а, направят едно по-широко разпределение на своите инвестиции в енергийната ефективност през по-дълъг период? Благодаря. Благодаря, госпожо. Uh, okay. and Mr. Vice President asked me how much time do we have for vice presidents? I said, mm, doesn't matter. 20 minutes, 25, depends on you. И така зависи от вас. Е, ние имаме време, 20 минути, 10 минути. Нашият секретарият казва десетина минути. Имаме за вашите отговори. Е, вие сте все пак по-щедър от вашия секретарият. Но както виждате, аз искам да ви благодаря за вашия интерес. Благодаря ви и за въпросите. Ще мина през основните аспекти на въпросите. Разбирам вашата загриженост и ще се опитам да навляза в конкретика. Най-напред трябва да уточня нещо. А именно, въпроса за разпределението на енергия. Това трябва да е приоритетно тук имаме е, смесване на два елемента – разпределение и достъп. Какво означава разпределението? Това означава, че енергия, произведена от собствени източници, трябва да бъде влята в общата мрежа. В настоящата ситуация – Възобновяемите технологии са доста напреднали и ние искаме да запазим този приоритет само за новите инсталации, за иновативните демонстративни електроцентрали. Защо е необходимо това? В някои държави членки, ако вземете потенциала на възобновяемите енергийни източници, ще имате повече от 100% източници, нова възобновяема енергия, която ще се конкурира за приоритетност и приоритетен <clears throat> достъп до мрежата. Какво искаме да постигнем? Искаме да комбинираме стабилност с въвеждане на нови, по-добре работещи системи. Стабилност. Това означава гаранция за настоящия цикъл на електроснабдяване, т.е. да няма изненади, да няма стресове. Това, което предлагаме в бъдеще е, че след като е приета схемата за субсидии, то тя да не може да бъде нарушавана. Когато обаче говорим за включването в мрежата, говорим и за приоритетен достъп. И достъпът наистина е приоритетен. В случаи, които се срещат все по-често в Европейския съюз и стават все по-драматични. Това са задръстванията получени от конкуриращо се енергоснабдяване. В такъв случай, тогава трябва да кажем на даден енергоснабдител, не искаме твоето, твоята доставка. Така че трябва да въведем система, по която да става достъпа до мрежата. Какво предлагаме? Предлагаме конвенциалната енергия и след това възобновяемата енергия да имат достъп, т.е. в такъв ред да имат достъп различните видове енергии до мрежата. Ние говорим и за самопотребление, но това е нещо друго. Мисля, че заострянето на правилата ще доведе до големи ползи за възобновяемите източници, за възобновяемата енергия и ще допринесе за яснотата в сектора. Сега, когато говорим за обвързващите цели, трябва да знаем, че Тря... Това са цели за целия Европейския съюз. Колегите са прави, защото ние трябва да постигнем целите като Европейски съюз. За тази цел трябва да имаме трансгранични, трансрегионални подходи. Затова господин Ройл подчерта факта, че това, което ще прави Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори, това, което тя ще прави, трябва да е много внимателно. Тя трябва да е много предпазлива, защото ние ще имаме трансгранични потоци и ще имаме различни потребности от решения. Германия, Полша, Чешката република, Словакия обсъждат в момента проблемите с енергоснабдяването. Тоест, трябва ни едно по-добро регионално планиране, трябват ни по-добри решения в случай на проблеми с, с енергоснабдяването. Трябват ни решения за операторите на преносни мрежи. <clears throat> Има оператори в източна Европа, които си сътрудничат много добре, но това не е ситуацията навсякъде в Европа. Трябва с 10-15% да увеличим взаимосвързаността в Европа, но за тази цел ни трябват ясни правила. Трябва да знаем кой какво прави в спешни ситуации, в кризисни ситуации. You are very responsible, so tell us how you want to be grouped together which TSOs should work together, how this uh, regional centers should be formed, and, and uh, help us to develop the best possible... Трябва да имаме добри решения за управлението на потоците, на енергопотоците. Така че всички енергийни регулатори трябва да имат контролираща роля. И сега въпроса за възобновяемите енергии. Как да постигнем 27% и как да осигурим факта, че всеки да плати своя тяло? Има няколко подхода. Най-напред – не става дума само за управлението. И имаме няколко предложения за енергийна ефективност, енергийна ефективност на сградите, И това са предложения от различна перспектива. Перспективата на промишлеността, перспектива на политиката. Ние няма да въведем ретроактивната клауза. Ще въведем участието, трансграничното участието, э, трансграничното участие в схемите за, субсиди... за, за субсидии. И това по отношение на е, всичките видове енергопроизводство. И така, когато погледнем всичко в е, комбинация, всичките схеми за субсидии, то ние се опитва, ще, то ще видите, че се опитваме да създадем една обстановка, в която може да се постигнат целите, които залагаме. Сега въпросът е дали трябва да сме по-амбициозни. Как искаме да постигнем целите от Парижкото споразумение? 40% намаление на въглеродните емисии. Е, то, то върви ръка за ръка с 27% възобновяема енергия. 30% енергоефективност. Това е по-добра цел от първоначално предложената цел от съвета. Е, тази цел ще създаде работни места и ще намали замърсяването. Мисля, че трябва да се съсредоточим върху постигането на тези цели, защото ще е необходимо е, е, преосмислене, преструктуриране на енергийната система – в този преход ще има нужда и от частни инвестиции. И с нарастване на критичната маса смятам, че ще нараснат и частните инвестиции. След 15 години вероятно ще говорим за различни резултати. Трябва обаче да започнем с, цел, с реалистични, ре, реалистично постижими цели – и трябва да започнем с прехода. Естествено, трябва да се адаптираме по време на процеса, когато имаме по-нови технологии. Може да сме амбициозни, по-амбициозни на глобално равнище, но на по-късен етап. Сега, когато става дума за изследванията и иновациите, всички идеи, които бяха споделени на до момента по отношение на декарбонизацията, на улавянето и съхранението на въглеродни емисии, интелигентните градове. Всичко това са за нас приоритети и ние искаме да насочим повече пари към тези области. Ние искаме да поощрим създаването на нови технологии, нови решения. И освен това, имаме много важни инструменти. Много се надявам държавите членки да бъдат привлечени а, към това да подкрепят първия проект, който ще публикуваме за стратегия, а, който ще публикуваме в края на тази година. Всяка страна трябва да постигнат парижките цели. Но дали трябва да сме доволни, дали трябва да се паникьосваме, ако това не се случи, трябва да видим как ще протече, как ще потръгне процеса между комисията, държавите членки и тогава да мислим за допълнителни мерки. Нека най-напред видим какво е равнището на амбиции. Това, което въвеждаме ние тук е една система на непрекъснат контрол за това до каква степен постигаме целите си. На следващо място, когато става дума за финансирането, благодаря ви за вашата загриженост за енергийната ефективност. Ние не само трябва да, да се преборим с енергийната бедност, но трябва да подобрим и качеството на живота в градовете. Ето защо е, казахме, че това за нас е приоритет 40% от енергията в Европейския съюз се използва за отопление на сградите. Много от технологиите са остарели. Е, ако искаме да подобрим, да реновираме 1% от сградния фонд, ще са ни необходими за това 100 години. Така че е, тук има нужда не само от публични средства, имаме нужда и от частни инвестиции. Трябва да има и инициативи, идващи от местните власти, които да поощрят това развитие. Какво предлагаме? Интелигентно финансиране за интелигентни сгради. Това вече нещо се случва. 17 милиарда евро отиват именно за енергийна ефективност чрез кохезионните политики. 20% от плана Юнкер се мобилизират също за енергийния сектор за енергийната ефективност и проекти свързани с енергийната ефективност. Но съгласен съм с вас, че трябва да развием една регулаторна стабилност. Ако искаме да вървим в тази посока, ще видите печалбата, ще видите приходите и възвръщаемостта от тези инвестиции. Правителствата Подкрепя тези инициативи, кметовете също, така че надявам се ще има адекватен интерес от инвеститорските общности. Имаше и въпрос, даже няколко въпроса, за връзката с схемата за търговия с емисии. Трябва да има добър баланс тук, защото може целите за енергийната ефективност да са много амбициозни, което може да доведе до натиск върху цената на въглеродни емисии. Ние предлагаме 30% енергийна ефективност. Много работа бе направена за новата система за търговия с емисии и за оттегляне на свръх броя на квоти. Всичко това бе направено, за да се поощрят иновациите и да се поощри енергийната ефективност. И няколко коментара в допълнение. Благодаря на госпожа Дали за това, че Малтийското председателство приоритизира файла за високочастотния сектор. Знае, че господин Пузек организира работата във вашата комисия по много ефективен начин и се надявам това да допринесе за приключване на това досие до края на годината. Сега, за енергоемките и въглеродноемките индустрии. Трябва да признаем факта, че ако искаме справедлив преход в Европа, трябва да подкрепим този пакет и по-скоро хората трябва да подкрепят този пакет. Е, хората в въгледобивния сектор са загрижени. Какво ще се случи с тях в бъдеще? Трябва да им предложим решения. Трябва да ги привлечем на наша страна. Трябва да им дадем ново бъдеще за техните региони. За това ние създаваме тази специална група, която да ни даде информация за това какво се случва в тези преходни региони, какво може да се направи в е, областта на социалната политика, какви нови бизнес модели могат да се предложат. Какво може да се направи по отношение на технологиите за улавяне и съхранение на въглерод? Трябва да работим върху тези социални аспекти, не бива да ги загърбваме, защото ще има хора, които ще са потърпевши, които, ще, които работят във въгледобивната е, промишленост, но има и други, които ще спечелят от този преход. Има хора, които ще бъдат заместени от роботните технологии. И на тези хора трябва да дадем нови възможности за бъдеще. Господин председател, опитах се да отговоря на повечето въпроси. Разбирам, че зная, че не отговорих на всички въпроси. Вие бяхте много щедър с времето но се надявам, че ще продължим дискусията с депутатите, включително и чрез имейл. Благодаря. Uh, uh, Много ви благодаря, господин заместник председател. Записали списате си всички въпроси и коментари. Всеки един конкретен въпрос. Дали ще бъде възможно съвсем накратко, дори само в няколко изречения, да отговорите на всеки един от членовете на парламента, защото знам, че записахте и имената на колегите, които зададоха въпроси. Много би било добре за нас, ако може да го направите в писмен вид. Господин Шевчович, Разбира се, ще го направим. Има и колеги от комисията, които си водеха много подробни бележки. Определено трябва да отговорим на всички тези въпроси. Имаме нужда от възможно най-добра разбиране и яснота за това какво съдържа предложението ни. Така че мога да ви уверя, че ще изпратя писмен отговор на всеки един въпрос за членовете на комисията. И ако не сте доволни от отговора, пишете ми обратно, ще се опитам да отговоря по-подробно. Председателят, дори и по-подробните въпроси и отговори винаги са от полза, защото допринасят за цялостната ни работа. Още ми ще благодаря за присъствието днес от нас. Colleagues, we go to the last point in our morning agenda, participation of the Union in the Partnership for Research and Innovation. Скъпи колеги, продължаваме с следващата точка от дневният е, ни ред, а именно проектът Прима партньорство за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион, в който участват 30 държави членки. Темата е много важна и трябва много бързо да разгледаме целият проект. Така че, скъпи колеги, ще ви помоля, ако искате да останете до края на заданието, прекрасно. Ако обаче искате да продължите разговорите си, много ви моля да го направите извън залата. Colleagues, Yeah. Please stay with us. Колеги, моля ви, останете в залата, но ако искате да продължите с разговорите си, моля да го направите извън залата. Sorry, our colleague from Bulgaria as well. Please sit down. Се отнася за колегата ми от България. Моля ви, седете си на мястото. Um, uh, it's a very important uh, Uh, project, Article 185. Съгласно член 185 от договора за функционирането на Европейския съюз беше поета инициатива между Европейския съюз и съседните партньорски страни от Родоморския басейн да участват съвместно в проект за научни изследвания и иновации. През ноември 2016 година програмата Прима беше представена от комисаря Младеж. И сега бих искал да дам думата на нашата докладчи, госпожа София Сакорафа. за да ни представи проекта доклада си. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, το Δεκέμβριο του 2014... Благодаря ви, господин председател. През декември 2014 година двамата, двата съзаконодателни органа, парламента и съвета, приеха по създаване, открих създаването на проекта Прима и излязоха с искане към Европейската комисия да излезе предложение за конкретното прилагане на проекта, като спавно основание беше избран член 185 от договор за Европейския съюз през на 31 октомври октомври 2016 година беше направено предложението, което е много важно за Средоморският регион по отношение на възмодяването и продоволствените системи. И е, се радвам, че Малтийското председателство смята прима за основните си приоритет в областта на промишлеността и нужните изследвания. Военните конфликти, измененията в климата и, и липсата на устойчиво развитие, както и увеличаващият се, като вължаването на населението е един от основните проблеми е, за проблемите в Средиземноморският е, регион. Ето защо приема един от малкото примери за научна дипломация, която да помогне на Европейския съюз да подпомогне спиране на потоците от миграция с происход страните от Средиземноморският регион. Целта е да се подобри водоснабдяването, защото водата е общо благо и достъпа до чиста питейна вода е основно човешко право. Освен това, сътрудничеството между публично, публичното партньорство ще даде възможност за по-голяма ефикасност на проекта и спазване на харта за основните права. 14 държави общо взимат участие в проекта Прима, 9 държави, членки на Европейския съюз, за две трети страни и три асоциирани държави. Предвидени са 200 милиона евро от Европейският съюз и същият размер финансиране от трети страни. Главно основание на програмата е член 185 от договор за функционирането на Европейския съюз. Проектът ще се включи в рамките на програмата Хоризонт 2020. Смятам, че трябва да се предвидят обаче някои включения от правилата на Хоризонт 2020, за да могат трети страни и международни организации да участват в консорциума. Не съм, съгласен с, не съм съгласна с позицията на Европейската комисия, че финансираните действия трябва да отговарят на най-високите равнища на технологична подготовка подготвеност. Това трябва да се реши на покосен етап, когато започнат процедурите за обявя, проява на интерес. Също така смятам, че трябва да се намери възможно най-добро равновесие между големи и малки проекти. От съображения, свързани с финансирането, трябва прима да започне да функционира от 1 януари 2018 година. Тоест, разполагам с много малко време. Доклада скоро ще ви бъде предоставен в превод на всички официални езици. Най-късно преди 9 февруари, тогава ще крайния срок за внасяне на изменения, тогава ще започнат разговорите с докладчите в Сянка. Благодаря ви. Сега преминаваме към докладчите в Сянка. От името на НП думата има госпожа Юзо. Sí. <clears throat> Muchas gracias, señor presidente. Ante todo, yo... Благодаря ви, господин председател. Най-напред държа да поздравя госпожа докладчика за нейния доклад. Напълно съм съгласна с основната насока на проекта доклада и както и за предложеният от, от нея график. Нейните предложения подобряват първоначалното предложение на Европейската комисия, но като също между другото благодаря за свършената работа. Проектът, който ни предлагате е от съществено значение не само точно една точка, но и за да се решат редица от сериозните проблеми в региона. По с микрофона с оратора. Дадо, че la ponente ha explicado eh, perfectamente нашия докладчик отлично представи своя доклад. Аз ще бъда съвсем сбита. На първо място, по отношение на специализираните европейски национални фондове и е, изискването за високо равнище на технологична подготвеност. Съгласно с държавите членки за излизащите извън на тази рамка. Смятам, че трябва да се даде възможност за участие на МСП от всички държави, участници в проекта. Има обаче държави членки, които участват много активно в приема, така че аз съм съгласна да се разшири обхвата на проекти да се присъединят други държави, но при положение, че може да се гарантира адекватна равнопоставеност. А ще внесе няколко измен... проекти изменения. На първо място по отношение на гаранциите. Важно е гаранциите, които предоставят държавите участници, са достатъчни, за да покри... обезпечат инвестициите на Европейския съюз. Едновременно с това всяка държава участник трябва да поеме своята част от отговорността, да прояви солидарност и по този начин да се постигне 100% от обещаното от Европейския съюз финансиране. Има опасно някои държави да се отеглят от участие, но това е жизненно важно условие. Всяка държава участник да поеме своята отговорност. Затова трябва да се намали предвидното равнище на гаранциите, трябва да са достатъчни, но не бива да бъдат прекомерни. В противен случай има опасност да обезкуражим държавите от участие. От друга страна, смятам, че би следвало по-добре да се, определ... да се обединят държави от северната част и от южната част на Задморския басейн при изготвянето на съвместни проекти. Не бива някои държави да имат право на участие, да бъдат допустими за участие в проектите и от двете страни на Средоземноморския басейн. Благодаря ви. Much, Благодаря ви от името на демократи. Думата има госпожа Тоя. Благодаря ви, господин председател. Аз също Високо ценя работата свършена от а, нашия докладчик. Ще работим съвместно с нея за подобряване на текста. Ще добавя само няколко коментара. Най-вече за, за формата, а не за съдържанието на сътрудничеството. Защо започвам от формата? Защото всички сме наясно, че е, използването на член 185 от договор за на Европейския съюз за подобен вид инициативи е много важен факт, много важно решение от правна гледна точка. От, процедурна гледна точка обаче използването на правно основание силно осложнява процедурата. Така че, първо предупреждение към всички, които ще се занимават а, с този проект за сътрудничество въз основа на член 185. Аз на времето подкрепих а, тази идея, но с известни резерви трябва да покажем, че процедурата наистина е сложна, но че дори една сложна процедура може да даде добри резултати. В противен случай няма да знам как се справим с проблемите, които неизбежно да се появят след известно време. Така че ако съзнателно сме избрали това правно основание, трябва да сме наясно какво ни чака и да сме готови за тази сложна процедура. На второ място, Процедурата е, е ясна, може би позната тук в Европейския съюз, но може да доведе до сериозни проблеми за държави, които имат по-малък административен капацитет. А няколко думи искам да кажа и за финансирането. Даваме си сметка, че изискваме огромни усилия за инвестиции от страните партньори. Ето защо носим двойна отговорност. А по отношение на съдържанието, всички сме съгласни, че основната ни цел е наистина от ключово значение за бъдещето на страните от а, Южният Средиземноморски басейн. Но не бива да забравяме, че има и други държави, които могат да участват в проекта, не само държавите от Южна Европа. Германия също може да участва в, в прима. Ясно е, че научните изследвания по отношение на биологичното разнообразие, продоволствената сигурност водят до много конкретни резултати. Това е основната ни цел. Имаме нужда от научни изследвания, които да ведат до конкретни резултати, които да могат възможно най-бързо да се приложат на практика и да подобрят условията на живот и условията за економическо развитие на страните ни партньори. Благодаря ви. Думата има колегата Мария от ЕКР. Синхаро για την επανεκλογή σας και ελπίζω ότι θα έχουμε μία αμοιβαία επωφελή. Убеден съм, че ще работим съвместно по много конструктивен начин. Ние, групата на ЕКР като цяло, но и аз лично с вас. Бих искал да поздравя и госпожа Сакорафа за доклада и смятам, че той е насочен в правилната посока. Тя подчертава някои много важни елемента. Проектът приема, както вече казахме, е свързан с научни изследвания и иновации но е важно тези научни изследвания и иновации да са в полза на обществата, в полза на нашите граждани, за да могат страните и от северната и от южната част на Средоземския басейн да могат да се възползват от по-добри системи на водоснабдяване и от по-добри иновативни ефективни системи в областта на продоволствената сигурност. Това е особено важно за страните с Громския басейн на Африканския континент. Те се сблъскат през сериозни проблеми, много високо равнище на безработица, съчетано с много високо равнище на ръждаемост. Тоест, това са много динамични общества, които обаче се сблъскват и с много сериозни социални проблеми. И сред тях е иммиграционният поток в посока към Европа. Той непрестанно се увеличава по Кръските острови в Егейско море се увеличава броя на незаконните мигранти, идващи от страни, които са част от програмата Прима. Египет наскоро стана член на Международният валутен фонд. Тоест ще има още по-строги мерки, които ще е, засегнат страната. А програмата Прима може да си играе много важна роля за подкрепа на економическата дейност, на МСП, подкрепа на по-малко мащабни проекти, които обаче могат да изиграят много важна роля в тези страни. Прима не бива да благодетелства само мултинационалните корпорации, и големите проекти, които имат ограничени ползи за гражданите. Разбира се, след, би следвало да работим съгласно принципите на ООН за справяне с безработицата и бедността. Колкото по-добро е сътрудничеството ни, толкова по-добре ще успеем да помогнем и на страните от Северна Африка да се борят срещу ислямският екстремизъм. Това са основните идеи заложени в доклада, а ние ще внесем някои проекто изменения, чиято чел ще бъде да се подобри доклада и подкрепяме самата самият проект Прима. Господин Петърсен замества господин Теличка от името на АОД. Благодаря ви, господин председател. От името на господин Теличка бих искал да благодаря на докладчика ни госпожа Сакорафа за проекта доклад. Тя е той е добър правна точка за по тършата ни работа. Явно, че Европейската комисия излезе това предложение, иновациите и научните изследвания могат да ни помогнат да се справим с някои сериозни предизвикателства в региона. Едновременно с това те могат да послужат и за намиране на общ знаменател между държави, които имат много различна история и традиции и особености. Ето защо Прима има много по-големи амбиции от това да е просто научно-изследователска програма. При все това не бива да забравяме някои от проблемите, които трябва да преодолеем. Трябва да се инвестират възможно най-ефикасно финансовите средства и те да бъдат обект на надлежна проверка. Също така подкрепям идеята да има и условия за страните, които искат да участват в програмата. Много важно ще бъде административното бреме за кандидатите за участие в програмата да бъде сведено до минимум, да се основаваме на мрежите сътрудничества, които вече съществуват в, за някои други европейски програми. И също така на всеки етап трябва да гарантираме, че средствата се и да възможно най-ефикасно, с високо, възможно най-много добавена стойност. Научни следвания са на основните дейности, върху които трябва да се учи Европейския съюз и много се радвам, много се надявам приема да използва постигнатият успех в програми като Хоризонт 2020 и да доведе до истински ползи за държавите, участващи в проекта. Благодаря ви. Благодаря. Думата има госпожа Ривази. Мерси, мисъл. Благодаря ви, господин председател. Ами вижте, струва ми се, че поне веднъж ще ни предложили една много добра инициатива. Тя е широко обхватна, засяга много важната тема за водоснабдяването и всички продоволствени системи. Инициативата обхваща много голям брой държави, държави членки, трети държави и които са част от политиката за, за съседство и други, които са асоциирани държави. Както вече казахте, трябва да се приспособим към изменените в климата. Ами, прекрасно. Най-накрая ще можем да подпомогнем приспособяването към сушата и всички други проблеми, свързани с подводната сигурност в тези страни. Зелената инициатива обаче има и политическа цел. Как може да се борим с миграцията, ако хората напускат страните си, защото там просто няма никакво бъдеще? Защо за мен е много важно да се подчертае и тази политическа е, това политическо измерение на целите ни. И също така трябва да вземем предвид е, измерението солидарност е, между, между Европейския съюз и страни като Египет, Израел и други. Добре. Солидарността има и финансово измерение. 200 милиона, които се отпускат от държавите членки и същият размер, който се отпуска от Хоризонт 2020. Само се поставя и въпроса за разпределението на средствата и заложените гаранции, проблем, който повдигна един една от колегите преди мен. Проблемът обаче е с приложеното поле, защото когато се говори за водоснабдяване и продоволствени системи, пропускаме цялата целият сектор свързан с канализацията и отработването на отпадни води, защото според мен това е важна част от цялостната система на управление на водите. Трябва да се обхване и аспекта пречистване на водите. Липсва ми също така и аспекта устойчивост. На какъв принцип ще подбираме проектите? кладенците. Ако целта е да се увеличи броят на кладенците и да се е, изразходват всички налични подпочвени води, за 10 години ще се сблъскваме при съвсем друг проблем. Така че има много сериозен проблем с устичивостта при водоснабдяването в региона. А трябва да вземем предвид за какви системи, за продоволствени системи говорим. Дали искаме интензивно а, замеделие за индустриални цели или искаме да се върнем към едно селско стопанство, което да отговаря на нуждите на местното население. Разминавам се с мнението ви, госпожо докладчик, обаче по въпроса за критериите, особено критериите за разпределение на средствата. Тук по-скоро съм съгласна с Европейската комисия. Ако от 200 милиона евро от Хоризонт 2020 се отпускат, те трябва наистина да се отпускат за достатъчно озрели проекти, за да могат те незабавно да се приложат на практика. Държавите членки могат да искат да се занимават с повече изследователска дейност е, и повече получвания. Добре, нищо лошо няма в това. Но имаме нужда от добра видимост за проекти, които незабавно могат да се приложат на място. Имаме нужда от видимост на, на дейността на Европейския съюз. Толкова ни нападат от всякъде, че ако успеем да покажем, че ще приложим такива проекти в съседните ни страни, ами нека поне тези проекти да бъдат приоритетни. Благодаря ви, госпожа Капел има думата. Благодаря. Аз подкрепям инициативата на комисията. Инициативата Прима тя е важна не само за Средиземноморието, а за целия Европейски съюз. Целта е да се постигнат резултати в областта на изследванията и иновациите. Това е важно за устойчивото водоснабдяване и продоволствие. Милиони хора са засегнати от лошо водоснабдяване. И ако има добри резултати тук, то само може тази инициатива да бъде приветствана. Аз ще се ангажирам с това в Австрия тази инициатива да постигне по-голямо разпространение. Такива проекти са важни. 200 милиона евро ще бъдат отделени от Хоризонт 2020 за този проект. Те ще бъдат, тези проекти ще бъдат проекти и от 200 милиона от съответните държави които участват в проекта. Това е важно както за гражданите на третите страни, така и за Европа. Всичким тлумач. Много ви благодаря. Благодаря и на преводачите, които ще ни допуснат още, Никой ни пуска 10 минути повече по виното време, като значи, че трябва да приключим за 4 минути. Още двама колеги са се записали. Моля много бързо да приключите. Господин Калничек, благодаря ви. Смятам, че колегата с пълно право отбеляза, че проектът трябва да обхване всички държави членки. Така, например, Чешката република редовно допринася за, нужни за научни изследвания в областта на земеделието в тропическите и субтропическите райони. Смятам, че трябва да а, привлечем да, да, да включим всъщност и улесяването в прожда поле на проекта. И на трето място а, трябва да се вземат предвид е, и риболова и огромният потенциал за риболов и производство на храни от този сектор. И накрая давам думата на представителят на Европейската комисия. My micro is not working. Okay. So please take the next one. Yes. Yes, good morning. Uh, thank you very much. Добър ден, благодаря ви за тази възможност да взема думата. Ще бъда изключително лаконичен. Искам да благодаря на всички членове на Европейския парламент, които взеха думата. Чухме много думи на подкрепа за прима високо ценим и предложението на докладчика. Той, тя предлага значително подобрение по началната ни подкрепа, включително чрез включването на гражданското общество. Съгласен ме и с спазването на основните принципи на ООН на Европейския съюз, на основните ценности, правото до, на достъп до храна и питейна вода са основни човешки права, които трябва да се спазват. Радвам също така и споменаването на опростяването, което е водеща характеристика на Хоризонт 2020. Прима трябва да бъде възможна проста програма, за да могат хората ефикасно да използват. Ценим също така и споменаването на измененията в климата и разпространението на ноу-хау вземаме предвид коментари относно гаранциите. Това е сложен технически въпрос и трябва заедно да намерим отговор. Оттам нататък с интерес ще очакваме проекто измененията ви. Благодаря ви и накрая съвсем за кратко давам думата на госпожа Сакорафа, нашия докладчик. Благодаря ви. Аз ще бъда съвсем лаконична. Благодаря на всички колеги за направените коментари. Ще имаме възможност заседанието с докладчите в Асянк да продължим да обсъждаме темата, за да намерим съгласие и да създадем възможно най-бързо тази програма, като е толкова важна за всички ни. Благодаря ви, казва председателят. Много голяма подкрепа има за вашия доклад. Крайна срок за внасяне на изменения е 9 февруари, 12 на обяд. Това е за сега. Подновяваме заданието в 15 часа. Благодаря ви. Благодаря на преводачите.